Benvenuti a tutti, diamo inizio. Добър ден на всички, нека да започнем. Първо да приемем проект от дневния ред. Колеги, комисията ни е, съобщи, че иска да ни уведоми за ново предложение за ниско ниво на е, наличие на геномодифицирани организми в храните. Ще бъде прият регламента скоро с регулаторна процедура с контрол, т.е. Коми... процедура по комитологията, където очаква в голяма степен и парламент. И затова предлагам да добавиме тази точка в дневния ред и да я разгледаме е, непосредствено преди семинара по ОСП. Ако сте съгласни, приемаме дневния ред с е, съответното изменение. Ако сте съгласни. Явно е така. Благодаря. Днес ще бъде предавано мрежата на нашето заседание. Точка трета. Резистентност към антибиотиците. Тук трябва да приемем един устен въпрос. Координаторите са взели решение да подадат устен въпрос за резистентността към антибиотиците. Раздаден ви е текста и се решило от координаторите, че е добре устния въпрос да бъде подаден към предложението за резолюция, така че да се постави пленарна зала в пленарна зала май или юни. Ако нямате възражение, считам, че въпросът е прият. Четвърт. Изменение на регламент 1234 от 2007 година на съвета за договорни отношения в сектора на млекопроизводство. Докладчик е Джеймс Никълсън. Но не го виждам в залата. А както помните, колеги, след е, кризата 2009 година в сектора на производството, комисията създаде проект е, пакет законодателство, за да се стабилизира пазара като се засилят е, договорите между производителите и преработвателите, да се стабилизират доходите на производителите и да се засили тяхната възможност да сключват колективни договори в сектора на млекопроизводството. А също така и да се засили прозрачността по цялата верига на доставките. Тези предложения върват в добра посока, но още много въпроси остават недоизяснени. И за това сега давам думата директно на господин Никълсън, който току-що дойде при нас, за да ни предло... представи темата. Благодаря на представителите на комисията, че са тук в залата. В момента, в който господин Никълсън си сложи слушалката. Той може да започне. Заповядайте, господин Никълсън. Благодаря. Първо искам да започна с, с следното. Мисля, че предложенията се приемат по, много положително, се приветстват от представителите на отраса. Срещнала съм с много представители на заинтересуваните страни в този сектор в, и от производителите, и от преработвателите, национални организации, неправителствения сектор, представители в Брюксел и така нататък. И, както казах, първоначалната реакция изглежда положителна. Но, разбира се, когато разглеждаме предложението в подробности, има неща, които трябва да се изяснят или подобрят. Предложенията определят функционирането на съответния отрасъл след премахването на квотите. Така че трябва да мислим много внимателно какви последици ще имат тези предложения в своето време. Бли, набързо ще изложа някои от мислите си. Аз се опитах да бъда пределно открит. Не съм предубеден да изслушам всички, които имаха какво да кажат. И имам да коментирам около четири аспекта. Първо, е, въпроса с договорите. Ако трябва да привеждам договори, е, доводи, извинете, трябва да коментираме първо дали фермерите искат такива договори, защото някои организации на фермери всъщност е, се съпротивляват на това. В момента на ниво страни тези контракти са доброволни. И това според мен е добре, защото по този начин страните членки имат необходимата степен на гъвкавост, на която им трябва. Но е интересно да видим кои страни и членки ще се възползват от, това възмож... въз... от тази възможност условията на договорите. Това смятам, че е много важно. Цените, обема, изключителни доставки и така нататък. Трябва много внимателно да постигнем баланс в текста. Според мен трябва да търсим максимална гъвкавост, максимално доколкото е възможно да бъде постигната. Вариантът е да се върнем и към първоначалната версия на текста, където всеки фермер може да поиска договор, ако иска. Тоест, дори договорите да не са задължителни в определена страна членка, той може да иска такъв договор. Така че за, по темата за договорите трябва да помислим къде могат да се прилагат и какви ще бъдат условията, които ще ги съпровождат. Организациите на производителите и тяхната възможност да преговарят. В момента те настояват да имат такава възможност да се преговаря по време на сключване на договори. И разбирам защо това е така. Основната цел на предложението е да даде възможност на производителите на мляко да се организират по-добре, за да могат да имат по-добри позиции при преговорите, за да получават и повече за продукцията си. Има няколко въпроса тук. Първо, разбира се, процента. 33% и 3,5%. Тези цифри безспорно полагат, предполагат голямо разногласие. Много хора ме молят да ги намалим, други да увеличим различни заинтересовани страни. Знам, че и в съвета в страните членки имат разногласия за това къде трябва да се сложи границата. Но ние трябва да търсим равновесие между това идеята е да е достатъчно ефективна, но и да се спазват законите за конкуренцията. Това е много важно защото е, законите за конкуренцията ще бъдат е, наблюдавани много внимателно по отношение на това е, какво ще означава нашето законодателство за тези закони. Разбира се, не само органите за е, конкуренцията могат да се намасят, когато, ако в някакъв момент е, се е, засегнат основните интереси. Друг е, въпрос е защитата на кооперативните структури. А, например, е, така, тази, този момент в текста го няма, много страни настояват обаче да се появи. За нас това може да е проблем. Също трябва да видим страните членки, където има много ниско ниво на местно производство. Може би тези цифри няма да са добре за тях. Така че трябва да се помисли дали не може да се намери някакво решение за тяхната ситуация. За производа... организацията на производителите също трябва да се мисли за стандартите, за междубраншовите организации по отношение на прозрачността на веригата за доставка на млечни продукти. Мисля, че текстът е много важен. В момента производителите няма да имат възможност да се намесват директно в определена на цените и страните членки коментират възможните правомещия, които могат да създадат на междубраншовите организации. Аз лично не смятам, че трябва да отиваме по-далеч от предложението на комисията по този момент. И за прозрачността Прозрачността е много важна според мен, защото а, хората много обичат да говорят за това, когато им изнася, а когато не им изнася, забравят този въпрос. Така че, според мен, един от успешните моменти на, на политиката и факта, че няма квотна система, не знам дали хората си използват какво беше, когато имаше квотна система, аз определено не искам да се връщам към тези времена. 2008 имаше толкова много излишък от производство, нямахме представа откъде тръгват нещата и така нататък. Така че трябва да има някакъв елемент на месечно докладване на комисията или на центъра, за да се знае в страните членки как, колко е производство, колко е търсено, колко е предлагано. Защото на нас ни е необходима една солидна система, която да ни информира за нивото на производството. За нас, според мен, това ще е ключово за е, представата ни за пазарната ситуация и ще ни дава възможност да следим сигналите на пазара и съответно да реагираме на търсенето и предлагането. Също мисля, че всички сме на едно мнение, че тази част от предложението е много положителна и доколко, до момента, до който не налага излишни тежести, нека да се направи така, че да има възможност да се събира данните в един е, център и на месечна основа да се предоставя някаква информация. Смятам, че това може да се получи. И в заключение, някои от организациите, с които се срещах, е, ми представиха въпроса за така нареченото меко приземяване, което ни бе обещано на всички, когато е, се излезе от системата на квотите. И как да постигнем това меко приземяване? Естествено, и става дума и за качеството на предложенията. Аз лично изслушах с много голям интерес докладчетите в Сянка и членовете на комисията. Мисля, че като цяло трябва да се придържаме към основните моменти на предложенията и да не отваряме контията на Пандора, защото никога не знаем какво ще изкочи отвътре. И ще скочи също нас. А освен това, не бива да забравяме, че хората търсят и е, нещата, които ще бъдат от тях на полза и в тяхна защита. Разгледах в подробно всички въпроси, които са застъпени в законодателството. Смятам, че ще ги представя в окончателния си доклад около средата на април в комисията ще го представя. Разбира се, очаквам мненията и на докладчиците в сянка и на всички останали. Ще ги слушам с внимание и определено ще търся компромисен вариант, консенсусно решение защото по този начин в парламента ще можем да изложим и нашето мнение за бъдещето на политиката в този сектор. Но същевременно трябва да бъдем наясно, че ние се занимаваме с поминъка на хора в много страни, производители, различни нива на развитие и решенията не винаги са подходящи за всички. Така че се надявам, че ще постигнем елемента на гъвкавост, който е необходим, така че политиката да бъде ефективна на място и да бъде достатъчно справедлива и за тези, които произвеждат, и за тези, които преработват, и за тези, които консумират. Благодаря. Grazie, James. E Благодаря ти, Джеймс, за работата. Започваме дебата. Президент, Благодаря. Госпожа Петрал Невеш има думата. Няколко общи бележки по предложението за регламент. Всъщност имам критики към него. Това е един документ, който би трябвало да ни подготвя за бъдещето без квоти. Неговата цел е да доведе до едно устойчиво развитие на сектора. Това означава, че трябва да се покрива и цялата верига. А това не е така. Ние знаем, че тук се говори най-вече за връзките между производителите и преработвателната индустрия, т.е. от източника нататък по веригата а разпределението не е включено. Всички национални власти, които се занимават с лоялната конкуренция, твърдят, че печалбата, която се извлича всъщност е най-голяма накрая, преди да достигне точно до потребителя стоката. След това има такива предложения в самия регламент, които ще обслужват интересите на тези държави членки, които имат огромен млекопреработвателен и млекопроизводителен сектор и ще предлагат различни варианти. Ако се предл... приложат такива модели, то това може да доведе до концентрирането на производството на мляко в специализирани държави членки и то да изчезне а, в други държави членки. Това е напълно неприемливо. Нито пък ще доведе до диверсификация, а това е един от лозунгите на комисаря. С тези две общи бележки, искам да кажа, че в момента не можем да заменим квотната система, която до момента работеше. Да се съсредоточим сега върху конкретиката. Ще говоря само по два момента, които според мен са изключително важни. На първо място договорите. По договорите трябва да кажа, че съм говорила с хора в целия сектор и смятам, че мога да говоря от името на сектора. Това, което чух, особено на Азорските острови, е, че тези договори трябва да бъдат задължителни и еднообразни или поне сходни в държавите членки. Целта е да няма изкривяване на конкуренцията между отделните държави членки. Така че те трябва да бъдат задължителни и трябва да бъдат индексирани, така че да имаме достатъчна гъвкавост, що се отнася до цените. В същото време, обаче, трябва да е показано къде се извършва производството и каква е продължителността на договора, за да има някаква цел в рамките на всяка една година. След това, решенията за лицата, които не подписват договори. След това на второ място връзката между фермерските асоциации, асоциациите на производителите и индустриални или промишлени организации. Ако комисията вземе предвид успеха на междутрасловите споразумения в различни сектори, според мен би могла да заложи конкретни параметри или цели за работата на тези междутраслови организации. Имаме нужда от гаранции. Гаранции за това, че избраният модел ще гарантира мирното съвместно съществуване на асоциации на всички страни, от производителите до обработвателите и така нататък. Предложението за изменение на регламента, според мен, остава наистина много свободно място за маневриране, ако искаме да имаме устойчиво развитие в бъдеще. Благодаря сега госпожа Егле. Благодаря, господин председател. Докладчика беше много ясен, много точен, ясно представи доклада и Смятам, че и последния оратор а, го изрази ясно, че обещаното меко кацане е важно, но то надхвърля описаното в доклада. Съгласна съм с докладчика, който заяви, че това е една стъпка, стъпка напред, която трябва да бъде предприета и че след това трябва да има и втора и трета крачка. Хубавото обаче, че сега поне имаме доклад от комисаря. Това е една стъпка също напред, защото при предходния комисар и това го нямаше. Разбира се, че не е достатъчно да кажем, че мекото кацане е достатъчно. Казваме, трябва да се оттеглим от квотите, да спрем да ги използваме, трябва да видим как точно ще организираме прекратяването на тяхното функциониране. И преждеговорившите са прави, че наистина това ще бъде проблем и ще отнеме време и усилия. Говорих с различни заинтересовани страни в Германия и разбира се, те всички се безпокоят а, за това как нещата те бъдат променени, така че те да спечелят от това или поне да не се нарушава статуквото. така или иначе доклад трябва да придобие необходимата форма, да придадем необходимата структура и организация на процеса и чак тогава да предприемем втората стъпка. Така че в дългосрочен план да стане ясно как ще се развива този сектор. Доста неща може да научим от Швейцария, но нека да видим как точно ще се справим с тази пълна свобода, която искаме. Благодаря, господин докладчик, за бележките. Дълъг ще бъде този документ. Ще има и доста изменения, но като цяло бих казала, че този документ и доклада на комисията наистина трябва да бъдат подкрепени от нас при, е, към окончателното му приемане. Следващите оратори. Köszönöm szépen. Szeretettel gratulálok a raportőrnek a sok munkájához. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика за извършената от него работа. Бих искала също така веднага да посоча, че новите държави, членки бившите комунистически държави, имат по-различен опит, който не е бил отчетен в този доклад. Докладчикът и доклада изхождат от предположението, че производителите са организирани в сдружения, че те могат да отстояват собствените си интереси пред големите фирми по веригата на създаване на стойност, това не е така в Унгария. Има много големи и мощни компании, но в посткомунистическите страни ситуацията е такава, че в миналото не се е насърчава сдружаването на селскостопанските производители и кооперативите, дори да съществуват, са много малки. И големите капиталисти – в нашите страни се стремят да извлекат максимална полза от тази ситуация. След 89-та година не са се създавали големи, сериозни издружения на производителите в нашите страни. Така че нашата ситуация е много по-различна в сравнение с ситуацията в западните страни унгарските селски производители няма достатъчно гъвкавост при сключването на договорите. В западните страни предположението е, че договорите се сключват между две равнопоставени страни, но в Унгария и в други посткомунистически страни това не е така когато докладчикът казва, че е необходимо да се въведе повече гъвкавост, И когато той казва, че не трябва да има задължителни договори, това е добре, ако наистина имаме равнопоставени страни по договора. Обаче за нашата страна, за малките производители в моята страна, ситуация е такава, че те са в ръцете на големите капиталисти, когато има тази свобода и гъвкавост при сключването на договорите, защото производителите са слаба страна. В нашите региони в източна Европа ситуацията е по-различна от тази в западните страни. За нас основното предизвикателство е да представим поне по някакъв начин интересите на селскостопанските производители. Бих искала да разберете, се обръщам към докладчика, че има ситуация, която е абсолютно различна от тази, която вие познавате. Бих искала да насърча Сдруженията на унгарските селскостопански производители да влязат в контакт с вас и бих искала да ви поканя да посетите моята страна, за да разберете по-добре ситуацията. Господин Тарабела. Благодаря. Искам да започнем първо с припомнянето откъде идваме и на къде вървим. Преди квотите имаше, преди 1984 година, имаше нарушаване на продукцията, на производството и Европейския съюз плащаше твърде скъпо за производство, което беше излишно и съответно унищожавано. След като въведохме системата на квотите, е, и въведохме, отново видяхме, че проблеми има и през 2009 обявихме, обявихме, че ще се търси система. Бяхме свидетели тогава, че е, цените падат много, до 98 цента на литър. И е, Джеймс Никълсън тук говори за гъвкавост. А ако става дума за гъвкавост с цел да се пригоди е, предлагането към търсенето, в един момент ще загубим и възможността да пазара да регулира производството но ако става дума да има гъвкавост, да не се получава негъвкавостта на системата с квотите, това е добре. Но комисията трябва не само да се занимава с фиксиране на цените, а по-скоро да търси възможност да ги нагажда. И нещо, за което до сега изобщо не сме говорили. Един пример. Канада, например. Канада винаги ни казват, е, там има начин на договори, който в Швейцария, примерно, не върват тези, Канада е добре. Системата е такава, че е много стабилна. И 82 цента от канадския долар е цената на литър мляко, т.е. около 60 европейски цента. И потребителите, които изкупуват млякото, са същите, които са големите мултинационални филми, които изкупуват и тук. Тоест, в Канада си има един, една организация, която регулира цените. И цена, цената на транспорта е около 2 цента е за сметка на производителите с много малки вариации в количествата. Така че в Канада очевидно има политика да се определя цената на млякото още при влизането му в веригата за производство. И не можем ли да се възползваме от този пример, за да поставим под въпрос някои международни догми в търговията и за конкуренцията. Сега тия хора, които решават тези въпроси, какво всеки ден се гледат в огледалата и са много щастливи от това, което правят, доволни ли са, че е, постигат нещо, защото това, което правят с електричеството, с телекомуникациите, постигат ли нещо гражданите? По-малко ли плащат нещо? Не съм сигурен. Не знам и условията на работа, нали знаете в Франс Телеком какво се случва. Та, в такъв смисъл, нека да търсим един модел, който, да, безспорно предложението на комисията върви в добра посока, да даде възможност на държавата да определя, но нека да излезем и малко по-нататък да стигнем. Та ми е интересно да разбера дали господин е, Никълсън не смята, че не е по-добре да има една по-силна ръка на обществото, да? т.е. да може да се търси регуляция, да се чуе и частния сектор. Сега по какъв начин да се събират запаси, да не се събират запаси, така нататък. Но да се търси начин да се адаптира цената на е, всеки етап от е, производството да има справедливост. Та ми е интересно да чуя какво смята докладчика за намесата на силата на обществото. Благодаря. Благодаря ви. Господин председател, благодаря на докладчика за важния доклад. Смятам, че е много добре, че се осъзнава, че пазарът на мляко и млечни продукти е много чувствителен и са необходими конкретни решения за този пазар. Приветствам ценовата прозрачност, която се предлага в това предложение. И докладчикът решава дилемата, която имаме с ценовата прозрачност. Но смятам, че също така е важно във всеки един случай – първо, да имаме единни условия в целия Европейски съюз с единно прилагане. Когато говорим за ценовата прозрачност, разбира се, трябва да избягваме на всяка цена дъмпинга. Нека да не забравяме за това под какъв натиск са производителите, когато водят преговори с големи вериги. Освен това, трябва да се говори за специфичната ситуация в планинските региони. В тези райони производството на мляко не е економически целесообразно, то не е жизнеспособно а изкупните цени са също толкова ниски, както и за всички други райони. Смятам, че трябва да се намери решение за планинските райони. И бих искала също така да се спра на пакета от качества, така както се предлага в първоначалния вариант. Предлага се да има някакъв знак, който да обозначава, че происходът на млякото и млечните продукти е от планинските райони. Смятам, че това е добра идея, защото тези райони могат да продават висококачествени продукти по този начин да намерят нишов пазар. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на господин Никълсън. Ще се спра на три въпроса. Първо, в дебата за това дали искаме задължителни или доброволни договори. Преди всичко трябва да отчетем свободата при изключване на договорите, нещо, което е утвърдено от закона, провъзгласено от закона. Затова за мен не може да има задължителен договор. От правна гледна точка това е нещо невъзможно. Освен това, 3,5% и 3% максимум за държавите членки. Как да разбираме тези два показателя? Защото в доклада се казва, че кооперативите се изключват от цялата система. Тоест, дали се включва в тези 3,5% кооперативи или не. Не ми е ясно как се формират тези 3% и половина. Каква е основата? Бих искал да получа разяснение. И за прозрачността. Това е един общ проблем, с който се сблъскваме. Имаме нужда от прозрачност. Но прекалено много прозрачност може да навреди на хората, които оперират на пазара. Тоест, ако ние призоваваме за задължителни отчети, подавани в комисията, добре, но комисията не трябва прекалено бързо да публикува получените от нея данни, защото това може да доведе до изкривяване на пазара. Смятам, че тези данни трябва да бъдат направени публични само след известно време или изобщо да не се предлагат така че те да бъдат известни на всички, защото това може да отслаби позицията на участниците в договорите, най-вече на производителите. Защото големите фирми ще могат много по-бързо да реагират и по-гъвкаво да реагират на получените от тях данни в сравнение с малките производители. Така че прекалено много прозрачност в това отношение може да бъде нещо вредно. Благодаря. Три коментара. Първо, съвсем неангажираща лично към вас. Аз мислех, че в събота, когато Италия играеше срещу Англия в матч по ръгби, ние с синовете ми всички бяхме за Италия и синовете ми специално ме помолиха да изкажа съболезнования. Смятам, че играхте идеално, много бяхме доволни и много не се искаше да постигнете добър резултат. Второ, аз писах на комисията по този въпрос, но нека да чуя и тук сега. Комисията смята ли да включи разпоредба в плановете си за реформиране на сектора за мляко, да даде възможност на производителите да имат минимални условия в е, договорите, дори ако страните членки не решат да бъдат задължителни тези е, договори. И господин Тарабела спомена Канада. Разбира се, Канада е суверенна страна, която сама си взима решенията за своята страна и за своя сектор за млякото. Така че аз се надявам в един момент да видя Англия да, из, да може да сама да взима решения за своите производители, така както и Канада осигурява стабилно бъдеще на своите селени. per il tifo per l'Italia. Бове е по... Благодаря за изказаната подкрепа. Да, много интересно беше. Това беше един исторически момент, защото Англия ще се присъедини към Канада. Сега, знам, че е, Канада искаше да се отдели от Англия, ама ето сега така върви историята. Да, е, много интересно, че в момента говорим за Канада, защото има смисъл да се говори. Добре, там е, страната е развита, управлява собствените си е, производства по един доста организиран начин. Но е, в момента Европейския съюз и Канада са в преговори за споразумение за свободна търговия. И Канада предлага на Европейския съюз всъщност да не прилага своята политика за сектора на млекопроизводството. Значи, че е, те е, са преценили, че и за техните производители, и в международен план тази политика не носи условия. Та, е, успехи, извинете. Та, на международно ниво има особени опасности за производителите на мляко. А що се отнася до Европейския съюз вътре, първо трябва да мислим за производителите. И в момента програмирано организираме заличаването на голям брой производители. Защото броя на тези производители от 2009 година непрекъснато намалява. Това е катастрофално. И ако либерализираме е, пазара с проекта, който в момента дава комисията, по никой начин няма да решим проблемите на сектора, няма да ограничим обема, няма да решим проблема на производителите и не виждаме как ще можем да поддържаме това производство. Тоест, ние ще сринем тази индустрия. Хората, които произвеждат, нямат никаква възможност да участват в а, решенията за тази политика. Това е много опасно. Трябва много да внимаваме. Договорите няма да са достатъчни. Договори по някакъв или друг начин е имало винаги. Но, що се отнася до обемите, всичко е просто налепо. Искам много ясно да кажа. Иллюзия е да мислим, че ще стане по-добре, когато в 2015 махнем системата на квотите. Въпроса да овладеем производството, е, да управляваме търсенето и предлагането е изключително важно. Второ, въпроса за цените трябва, те трябва да покриват производствените разходи. Това е ангажимент и за Европейския парламент. Ние вече до... гласувахме по един подобен доклад и смятам, че трябва да защитаваме позициите си до край. Абсурд е разходи, производствените разходи да не бъдат е, отчитани в регламента. Що се отнася за прозрачността, разбира се, трябва да има такава но и за преработвателните е, компании и за големите компании, които а, е, осигуряват разпространението, защото там няма прозрачност. И много, много големи фирми в момента крият цифрите си за разходите за производство за от години наред ние приемаме някакви цени, никой не коментира какви са печалбите. Така че ние трябва да управляваме е, пазара и цените и това не противоречи за една, с една устойчива политика за селяните. Благодаря. Е, благодаря на докладчика. Млякото е много важен сектор от европейското земеделие. Имам един общ коментар и въпроси към докладчика. Първо общ коментар. За мен квотите за мляко са един сектор, в който винаги не сме успявали да се възмо... възползваме от възможностите си. През 90-те години, когато двете Германии се обединиха, става дума за мекото преземяване, да кажа, трябва да се подготви и терена, но трябва и тези, които извършват съответната операция, да искат да го правят. Така че ако производителите нямат желание, те няма да имат желание и да се пригодат към това меко приземяване. Така че ние можем да търсим решение на проблемите единствено ако и те го търсят. В противен случай ще бъде трудно. Ако не искат да продължава системата на квотите, ще бъдат готови да се включат в така нареченото меко приземяване. Сега, системата за квотите никога не е била реално добре пригодена към пазара. Примерно в региона, откъдето аз идвам, хората предлагаха много отдавна квотите да се преструктурират в права за доставка. Много отдавна, отдавна се говори за това, но нищо такова не направихме. Пропуснахме възможността. И Моето питане към докладчика първо трябва да е ясно, че земеделските стопани са ограничени в своите възможности. Не можем всичко да решаваме и ние. Аз идвам от регион, където ОСП няма успехи. А, производителите там все още изпитват трудности. И тогава нашата комисия трябва да е наясно, че има изкривявания на пазара и че трябва да има е, мрежа, която да осигурява помощ на земеделските производители. Трябва да има възможност за намеса и евентуално за съхраняване на продукцията. Второ, има области, където трябва да се използва втория стълб интензивно, които не са облагодетелствани. И ще има производители, които няма да могат да оцелеят при е, бъдещите цени. Така че трябва да има програми за региони, които ще е, страдат. Така че трябва да се използва втория стълб за необлагодателстваните земеделски региони. Трето, групите на производители, кооперативи, пак системата за квотите и разграждането. Тези групи трябва да работят с нас. Те трябва, ние трябва да ги убедим, а те трябва да говорят и помежду си, трябва да се организират сами. Четвърто – ние в комисията, тук в парламента, трябва е, да бъдем своего рода протекционистични по отношение на външния пазар. Не можем да искаме общ пазар и да забравяме е, за нуждите на нашите земеделски стопани, като сключваме споразумения, такива каквито сключваме с Канада и така нататък. Това са моите коментари. Благодаря. Osling e poi Sergio Gutierrez. Dobbiamo accelerare perché l'agenda di oggi pomeriggio è bella ricca, eh? Трябва да забързаме малко нещата, защото закъсняваме. Следващия оратор, моля. Mal fragen, was damit gemeint ist. Wenn man Marktregeln erstellt, ist man noch nicht auf... Наистина. Ако имаме регламентиране на пазара, всъщност не се ли връщаме назад към комунизма? Не знам как да го чета това вече. Ако ние политиците приемаме разпоредби за такъв деликатен, чувствителен пазар, то тогава политиката за либерализация като че ли трябва да я поуправим и а, да посвием тази либерализация, която се реши последните няколко години, но от друга страна пък не искаме и прекалено много да се връщаме към обратната политика. Имаше криза, криза с, с свръхпроизводство, в крайна сметка да накоплатеца от джоба си плати това свръхпроизводство, а млякото беше изнесено на дъмпингови цени. Това може да се случи отново през едните години и проблемите ни ще останат нерешени. Съгласна съм с господин Никълсън по два въпроса, които вече съм обсъдил с него. Важно е да придадем голямо значение на прозрачността. Ако имаме прозрачност на пазара, мисля, че никой няма да ни се сърди, защото е важно да се знае какво се случва на пазара. Това е изключително важно. Има обаче и друг проблем и то е свързан с това как се концентрира все повече пазара на млякото, а той все повече ще се укрупнява и ще се окаже, че не е толкова много важно колко крави има, ще бъде по-важно колко близо си до пристанище или до някакъв друг такъв транспортен център. Това не може да се поправи с мерки по втория стълб, така че трябва да се опитваме да работим по друг начин. Няма да има производство на мляко а, в райони, където би трябвало да има такова. След това как да укрепим позицията на производителите на пазара. Комисията не дава всъщност добър отговор. 3,5% от фермерите могат да се обединят. Това според мен е, е много скромно като цел. В Германия имаме една голяма фирма, която произвежда млечни продукти, която покрива 5% от пазара на млечни стоки в цел Европейски съюз. В Дания има една такава фирма, която доминира пазара е... а най-общо имаме три групи производители. След това възниква въпроси за кооперативите. Чува се становище, че те като такива са нещо като фирми, които работят от името на фермерите. Аз не съм съгласен. Много често има търговски дружества, които чисто и просто се наричат кооперация, а не са кооперации, те са си търговски дружества. А фермерите всъщност нямат никакво въздействие върху това какво правят тези търговски дружества. Фермерите, според мен, трябва да имат по-голям, по-голямо влияние и ако кооперативите работят като такива, това ще стане. Нека да видим какво се случва в други страни. Швейцария, например. Малък пазар. Когато премахнаха квотите, много фермери всъщност бяха притиснати до стената. И ето ви един пример, една лаборатория. Канада, разбира се, е важен пример, но нека погледнем и други държави. Нека да видим какво е проработило там и какво не Смятам, че земеделските производители трябва да получат една възможност да организират пазара заедно с големите фирми и да се чува тяхната дума по отношение на това колко мляко ще се произвежда в Европа. Фермерите трябва да могат да участват. Няма смисъл да се групират сами по себе си в малки групи и трябва да се чува гласа им някакси. Що се отнася до това, колко мляко ще се произвежда и то тяхното становище да се чува заедно с това на политиците. Ако имаме пълна либерализация на пазарите, това няма да бъде добра идея за никого, нито за потребителите, нито за производителите и няма да постигнем това, което искаме. И накрая, ако погледнем производителите в тези страни, където пазарите са напълно дерегулирани, там парите са високи за крайния потребител и ниски за производителя. Като има силно регламентиран пазар, като в Канада, имате по-низки цени на млякото за крайния потребител, отколкото в САЩ, а пък цените, които се плащат на производителите, са доста по-високи, така че това не бива да се забрави. Благодаря, Мартин, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председателю. Господин Готиерес, прието. Предложението, което обсъждаме днес, е, всъщност породи много очаквания. Не само преработвателния сектор, но като цяло в е, цялата индустрия и в земеделието, защото то оказва своето въздействие върху цялото земеделие. Когато през 2008 година започна финансовата криза, имаше много спекулации, които се прехвърлиха от фондовите борси към стоковите борси, т.е. от Нью Йорк към Чикаго. По време на кризата видяхме, как работи мрежата, която предпазва едно а, пропадане и за това е необходима такава буферна политика и политика на интервенция. Както каза колегата, тези пазари не са идеални. Няма идеален пазар. Трябва да вземем предвид всички елементи, които са ни необходими, за да поправим част от дефектите на пазара. Един от инструментите за тази цел би бил такъв, че да ни дава възможност да подсилим позициите на производителите, що се отнася до воденето на преговори, те да имат съответните компетенции, за да можете да договарят всички разпоредби в своите договори. Трябва да има по-голяма прозрачност в цялата верига и по себестойността, и по стандартизацията на етикетите. Така че необходима е нова стъпка, нова стъпка, която да е важна, за да може да се изгради да изградят по-ясни очаквания, пък и по-висока производителност от производителите. Още нещо, което бе казано, бе свързано с преговорите по договорите. Зная, че има известно нежелание, определени колеги от Европейската комисия, те смятат, че това може да промени функционирането на пазара в ЕС, особено ако това е задължително. Според мен трябва да дадем възможност на държавите членки да избират, да избират дали да бъдат задължителни договорите или не, защото производителите в различните държави членки, според мен, трябва да имат едни и същи правомощия за водене на преговори. Цените на млечните продукти са по-низки, отколкото сте по стоеността на производството, а пък суровото мляко се продава 4-7% по-низко, отколкото цените му за производство. Производствените цени. Задължителните договори ще дадат всъщност една възможност да се разрешат част от тези проблеми. Разбирам обаче вашите притеснения и смятам, че трябва да сложат определени граници, що се отнася до воденето на преговори по тези договори, за да се избегнат злоупотребите залагането на максимална стойност доста под 33% е важно. Но пък то може всъщност да успори целият смисъл на този инструмент, а идеята му е всъщност да се оптимизира извличането на полза в веригата. По отношение на националните компетентни органи, дали те да се занимават с тези въпроси или не. трябва да кажа, че тук в предложението няма много детайли. Виждаме, че има разнобой в критериите и че в различните държави членки нещата разглеждат различно. Или трябва да заличим текста по този въпрос, или пък да дадем възможност организациите на производителите да участват. Смятам, че ще е полезно държавите членки да имат възможност да изберат, да изберат задължителните договори. Мисля, че по този начин ще елиминираме и много административни тежести. Разбирам какво искат организациите на производителите, както и други организации, но мисля, че трябва да са по-ясни разпоредбите, макар че съм убеден, че въпросът изисква още дебати. Налага се също така да има и повече гъвкавост. Трябва да се обърнем към различни институции на Европейския съюз да проявят тази гъвкавост, така защото предложението да бъде а, довършено по един оптимален начин. Господин Смит, благодаря ви. Само едно-две неща, тъй като колегите казаха много. Мисля се, че има много добри неща в предложението на комисията. Виждаме един искрен стремеж да се подобри ситуацията в сектора на млекопроизводството. Но мисля, че това, което е най-важното, се съдържа в два въпроса към нашите приятели от комисията. Първоначално от проекто текста ние разбрахме, че договорите ще бъдат задължителни във всички държави членки но сега се говори за това, че някои държави членки могат да въведат тази система, а някои не. Според мен това е стъпка назад. И това отслабва предложението и създава объркване. Ако договорите станат задължителни, това не означава, че всичко ще се прави еднотипно. Важно е да има разумен и прозрачен начин за сключване на договорите. Самият аз като юрист смятам, че наистина трябва да се потърси баланса, в който да се учат интересите на потребителските сдружения и на сдружението на производителите. Обаче, ако договорът е изпълнен, дали тогава производителят има право да сключи друг договор с друг изкопвач. За мен това е абсолютно разумен подход, но може би има и някакви други подходи към този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Господин Капула Шантош. Е, е Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите вече се изказа господин Тарабела. Сега ще изкажа личното си мнение. Първо, в отговор на казаното от господин Я Въпросът за квотите и изтичането на режима на квотите е нещо, което трябва да приемаме за даденост. В цяла източна Европа, очевидно хората искат да запазят спецификата на районите, в които се произвежда мляко. Говори се за изтичането на квотите през 2015 година и мисля си, че има и други положителни елементи в този документ. Бих искал да привлека вашето внимание, че групата на експертите на високо равнище към комисията придава особено значение на договорните отношения между производителите и изкупващите организации. Проблемът всъщност е на низово ниво, на нивото на отделните производители. Например, в Португалия 75% от производството на мляко се дължи на кооперативите. Тоест, трябва повече внимание да се обърне на въпроса за това каква е ролята на големите фирми за продажби на дребно. Разбира се, необходимо е да се осигури максимална прозрачност. Благодаря ви, господин Сикерски. Следващия оратор. Имам един въпрос. Запознахте ли се с изследването за нивото на търсенето и предлагане, което се очаква през 2015 година? И какво е отношението на производителите, що се отнася до нивото на производство? Дали наистина те искат да увеличават производството, защото това е едно сложно производство и имат доста противоречиви мнения. Благодаря, господин Сикерски. Сега Мишо Данта. Благодаря на докладчика. Като докладчик в Сянка съм съгласна с всичко, което той каза. Все пак няколко коментара. Първо трябва да има една обща отправна точка за анализ и трябва да признаем, че млякото е продукт, който е основен елемент на общия пазар. Тоест, е, то се движи в цяла Европа и то във всички посоки. Така че факта, че има да е, изключително е важно да има обща политика и то силна обща политика в това отношение. Но също така е ясно, че това, което се случва с квотите, не е предмет на радост. През 25-те години, когато се прилагаше политиката на квотите, ние приемахме, че всеки ще дава своята оценка на законодателството и стигнахме до ситуацията – когато двама министри или двама депутати, които говорят за системата на квоти, не говорят за едно и също нещо. А еволюцията на пазара на мляко е стигнала до тази ситуация на базата на системата на квотите. И, примерно, има огромна разлика между датските квоти. Госпожа Фишер Бол твърдеше, че това са данъци и е, чисто административната квота в е, държави като моята. Разликата е огромна. И трябва да отчитаме този елемент. Не става дума да се създава една политика с 27 лица, а трябва да изградим една единна политика за един продукт, който се разпространява в цяла Европа. Ключов елемент, е, безспорно, е въпроса за пазара. И интересите на пазара, на производителите и на големите фирми. Те, естествено, върват в различни посоки. Ние, като политици, трябва да отчитаме и един трети елемент. Това е идеята за територията, защото в някои региони млякото е единственото производство, което може да дойде, да даде економически е, доходи, развитие. И когато се вземат едни економически решения, както е за пазара за млякото, не можем да не отчитаме елементи, които ще имат отношение към бъдещето. Защото ако не направим това, в един момент някои територии ще се окажат пустини. А производителя е основното звено в тази е, верига. Сега говорим за договори и мисля, че отново не сме наясно какво точно означава това. Сключването на договори не може да бъде мярка за 6 месеца или 12 години, защото инвестициите са големи. Трябва да има по-голям срок, за да може производителя да види възвръщането на инвестициите си. Трябва да има ясно съдържание, е, определено от обществените власти, за да е ясно какво се съдържа в този договор. Защото в края на грешата публичните власти в един момент ще се сблъскат с е, необходимостта да се намесят в отношенията между производителите и големите фирми. А също така, безспорно, когато се говори за договори, трябва да стигнем малко по-далеч и както се коментира вече тук, да обмислям въпроса за разпределението е, и за големите фирми. Защото е, цените се определят на това ниво. В момента производителите се сблъгват именно с проблема да се справят с големи производствени разходи, когато големите фирми отказват да признаят този факт. Даже се налагат на намаляване на цените с аргументи за конкуренция. И Последен коментар, който според мен трябва да... Една тема, която трябва да намери място в доклада, това е производството с високо качество. Без да се поддържа връзката между обема, връзката с регионите, няма да има и добра оценка на производителите и също така и въпроса за качеството ще изчезне. Благодаря на всички колеги, които се изказаха, казва председателя. Сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Господин Унгар, благодаря. Аз лично се колебах дали да взема думата, защото можем да говорим цял ден, но едва ли имате намерение да правим това. Е, вие имате и други много важни точки в дневния ред. Затова ще се огранича, извинете ме и за гласа, ще се огранича с най-основното. Първо да кажа на докладчики. Естествено, ние искаме да си сътрудничим с вас с цел да минем през процеса за преговори. И целта ни е да постигнем решение от съвета и парламента до лятото. Смятам, че една амбициозна, оптимистична цел, но и реалистична. Надяваме се да, да я постигнем. Второ, ясно е, че е, това предложение не идва и така от е, вакуума. То е базирано на предходни дискусии и на групата на високо ниво, експертната група по млякото. Е, там видяхме къде, какви са ограниченията, какви са рамките, в които можем да направим предложение. Така че определено не става дума да оставим пазара да си се развива сам, нито пък търсим да дадем предложение, в което да се връщаме назад и да въведем прекален елемент на регулиране. Тоест, не се говори за либерализиран модел като този в Нова Зеландия, нито пък за модел на свръхрегулиране като в Канада или, не дай си Боже, Швейцария. Говорим за Европейския съюз. Това е най-големия производител и износител на млечни произведения до 1984 година. Там оставихме новозеландци и други да превземат пазара. Говорим за 5 е, милиона души. Говорим за сектор е, за млякото, където имаме предимства заради климата, заради съществуващите структури и поради факта, че има е, едно производство, което е много важно за всички страни членки. Малки, голями, юг, изток, запад, север. Това е ключов момент от политиката за селското стопанство. Така че този сектор трябва от една страна да бъде конкурентно способен и да може да се възползва от своите предимства и от друга страна в целия Европейски съюз да постигнем едно балансирано производство – включително в области, където условията за производство не са оптимални. Смятам, че и двете тези цели са постижими. В дискусията тук се коментира за втория, втория стил. Така е, той съществува. Там има много възможности да се подпомагат земеделските стопани, било то да станат по-конкурентоспособни или да се подобрят условията по стълб 1, член 68, известния, има разпоредби, според които страните членки могат да решат, че млечният им сектор е специален и да му отпускат помощи по член 68. Този член не е нов няма да продължи да съществува като такъв, но ще фигурира в предложението до 2020, така че ще има система да е, има някакви обвързващи гаранции за сектора. Няколко конкретни въпроса се поставиха, ако мога съвсем накратко да ги коментирам защото определено дискусията тук и ще продължи по нашето предложение. Така че нека да коментирам някои от въпросите, които повдигнахте. Първо, защо не сме направили договорите задължителни за всички? Това просто не е възможно. Това стана ясно и в експертната група на високо ниво, защото виждате и в, диску... в дискусиите в пъта се потвърждава това. Някои страни членки са против това да са задължени да съществуват договори, т.е. ние не можем да принудим всички, няма правно основание да задължим страните членки и производителите да влизат в договори. Второ, имаше въпрос какво ще се случи, ако някой производител е, в страна членка, където договорите са задължителни, може ли производителят да иска да има договор? Отговорът е не. Не, не може, защото ако страната членка каже, ние решаваме това, тогава вие като еднолично, еднолично не може да искате договор. Но също така трябва да сме наясно, че предложението тук до голяма степен е опит да подтикне сектора, както производителите, така и млечните компании, да поемат повече отговорности и, за, и от страна на производителите, и от страна на фирмите да могат да се намесват. А също така и да можем да, да, да има възможност производителя да има обратна връзка за това какво количество производство е необходимо в някакъв период. Тоест, те да знаят, да имат някаква сигурност. Аз мога да плат, ви платя еди каква си цена за тази за това производство, но също да има елемент на гъвкавост, така че ако се надхвърли съответния обмен, да се съответно реагира и с цената. Значи да има и сигурност за производителите, но да има и гъвкавост, да има обратна информация а да има обратна информация за млекопреработващите компании и за това какво случва на пазара. Именно това липсваше през 2008. Това беше една от причината за кризата, защото производителите дори увеличаваха производството си в ситуация, в която трябваше да прекратят. Защо? Защото нямаше стимули. Нямаше сигнали от пазара и защото те имаха неограничено право да доставят мляко на кооперативите и съответно като има фиксирана цена, за тях е по-добре да увеличават производството. Така че ние имаме отговорност към сектора. Някои страни членки не искат е, договори, но смятам, че тези страни ще бъдат много голямо младсинство. И в момента става дума главно за ситуацията, в когато става дума за голям брой частни е, производители. Не става дума за кооперативи. Те се покриват от други разпоредни. В Европейския съюз има нещо не както трябва в е, функционирането на кооперативите. Аз е, лично познавам а, е, Дания, как а, действа Оттам е и комисаря. Ние имаме кооперативи, т.е. един, и те знаят отлично как да се държат на пазара, знаят каква информация да подават на производителите, но имат право и да кажат на членовете си, трябва да спрем производството, защото виждаме, че така на хоризонта се задава буря, т.е. трябва да се пригоди производството. Така че кооперативите трябва да имат е, някакви разпоредби за обратна връзка с производителите. И същите механизми трябва да бъдат приложени в частния сектор, защото там ги няма. Така че ако има разпоредби, които да, било то членове на кооператив или частни производители са включени в управлението на пазара, това е добре за всички. По този начин няма да се повтарят ситуациите от 2008-2009, когато пазара се разпадна. Разбира се, е, тази ситуация от 2008 и 2009 беше много голям, в голяма степен частен случай, защото всъщност е, абсолютно имаше огромен спад в търсенето. Този тип външни шокове могат да се случат е, във всяка система и няма система, която да може да ги избегне. Но е добре да има механизъм, който да смекчи подобни ситуации. Така че кооперативите които в момента не се справят добре, те трябва да търсят начини за промяна. Трябва. Това ще бъде и в интерес на сектора. Те ще могат да поемат да се обединят така, че да представят е, така, не, достатъчна мощ спрямо сектора на а, е, дребната търговия. Дреб... Там много лесно може да се надвие ситуацията, ако всички малки мандри и малки кооперативи а, е, се обединят. Тоест не става дума единствено за частния сектор. Имаше и въпрос. А, според мен е за 3% и половина. Дали това се покрива пазара с кооперативи? Да, това е целият пазар на мляко, т.е. включително и млякото произведено от кооперативи. Става дума за обща, обща идея, каква е силата на тази организация спрямо целия пазар. Мисля, че това бяха основните въпроси, които си спомням. Ако имаше други, с удоволствие ще отговоря на тях. И за момента ще приключа с думите, че сме много доволни от начина по който се посреща текста. Ние се опитваме да бъдем по-амбициозни и да дам една цифра, когато през 84-та се въведоха квотите в 10-те страни членки, тогава работеха 1 милион и 600 хиляди фермери в сектора на млекопроизводството. В момента 220 хиляди е тази цифра. Т.е. от 7 производителя през 1994 е, шестима вече са излезли от производството. Така че не може да се каже, че квотите са решени. Те не са решение, те показаха, че не са решение, те не дават устойчиво споменах на занимаващите се в сектора. Всъщност те забавиха и преструктурирането на сектора и особено бяха врадени за тези, които искаха да се разширяват в сектора на млекопроизводството. Та квотите не са отговора. Те са система, която не сработи не работи в полза на производителите. Така че, за да можем да продължим с дискусиите за това дали са добри квотите, трябва да кажем, че те, те не са от полза за производителите. те в момента, в който много често те решават да се оттеглят, защото ще се възползват от квотите. И когато много скоро очакваме те да изключат, в момента 7% са под квотата. Това вече показва, че ограничаването на производството не е ефективно. В някои страни членки има своите резултати, но като цяло не постигна целта си. С тези коментари, господин председател, ви приканваме вас и докладчика, с който ние с удоволствие ще си сътрудничим, както и всички други. А, вярно, предложението е много техническо, то не дава решение на всички въпроси, но казахме, че не се отказваме от регулирането на пазара, все още има интервенционни мерки, още има възможност е, да, има, да съществува системата за излизане от е, пазара на мляко като последен вариант и също така казваме, че трябва да се засили прозрачността и отговорността на сектора като се институционализира един своего рода постоянен съвещателен съвет, така че всички заинтересовани страни да са включени в е, дискусията и да са наясно с необходимостите на отрасъла. Bene. Grazie direttore Ulgard. Torneremo su questo argomento. Благодаря. Ще се върнем отново на тази тема di misure sul latte aiuti le nostre imprese a diventare. Искаме този пакет да помогне на нашите земеделски стопанства да бъдат по-конкурентно способни, по-силни и да понесат трусовете на пазара благодарение на инструменти, които да им дадат възможност да се справят с несигурността на цените, такава каквато беше тя в миналото. И така сега дам думата на господин Никълсън. Знам, че трябва да продължим нататък по дневния ред и за това искам да благодаря на всички за приноса. Някои си изказаха по-дълго, други по-късно, но така или иначе това показва а, колко трудна е задачата пред нас господин. Обеден съм, че госпожа Йегъл а, беше права в началото, която говореше за това, че има такива, които се опитват да се възползват от този механизъм, а пък други искат някой да не се възползва от тях. Интересно ми беше също така, че постоянно се споменаваше Швейцария. Двама колеги я споменаха и има такъв елемент, елемента Швейцария. Не зная до каква степен. Това е така. Ще говоря с Мартин по въпроси с госпожа Егел, защото би било интересно да се разбере. А, от друга страна, това пък е свързано и с казаното от господин Тарабела, когато говори за канадската система. Никога не съм навлизал в подробности по тази система, но доколкото разбирам, това е една система с А и Б квоти. Имате висока цена за А квотата и ниска цена за Б квотата. Така че се осреднява цената и според мен трябва да се погледне цялостно от нещата. Това, което имам пред себе си, не ми дава нито възможността. А, пък комисията иска до юни да сме постигнали съгласията. Нямаме време с Марк да отидем до Канада да видим какво всъщност става там и как работи системата им. Така че ще се опитам да работя с това, което имам пред себе си. Нещо друго много интересно. Проблемите на новите държави членки. Ще разгледам наистина с отворени разбирания ситуацията на новите държави членки, но мога да ви кажа, че ако изслушате дебата като цяло днес, ще видите колко трудности срещаме да се постигне едно решение, което да е удобно за всички. И ето това е проблема, пред който съм изправен аз. Е, една от другите колеги говори за по-планинските райони, госпожа Раймърс пък говори за тези 3,5%. Да, това трябва да бъде изяснено, да, има проблеми и ще трябва да го разгледаме заедно с докладчиците в сянка, за да видим как може да намерим решение на този проблем. След това прозрачността. Абсолютно сте права как точно да се използва всичко това. Това е много интересен въпрос. Това, което каза господин Бове за договорите също е интересно, но смятам, че Европейската комисия тук още ни заяви, че от 1984 година до сега от а, производителите на мляко има много отпаднали, т.е. много хора са се отказали от производството на мляко и това се събелязва много. А, все повече хора се отказват от млекопроизводството. Много се радвам, че ви е харесвал ръгби мача в събота. Наистина комплименти на Италия за отличната им игра. Чудесно беше наистина. Беше много приятно за гледане. Господин Яр обаче също е прав, като заявява, че ако, сътруднич... ако не си сътрудничат фермерите помежду си, няма нещата да сработят. Ето това е голямото предизвикателство. В крайна сметка да видят фермерите, че нещата могат да сработят. Освен това съм съгласен и за предпазната мрежа. Когато Европейската комисия се мотаеше през 2008-2009, ние настоявахме за интервенции а, и когато наистина ударихме дъното на пазара, Нека да говорим честно и ясно. Европейската комисия всъщност тогава можеше да закупи млякото на много ниска цена и е, да го продава с много добра печалба. Така че не мисля, че сме загубили особено много пари. Някои от становищата на господин Каполо Сантос, на господин Дантен бяха много интересни. Слушах Европейската комисия, ще си сътрудничим с тях с представители на комисията съм заседавал и ще продължа да заседавам. Един от проблемите, който виждам, че постоянно говорим, че производителите, обработвателите трябва да поемат отговорност, има един елемент, който е най-големия елемент. Всъщност този елемент, който никой не иска да признае и то е, че тези продавачи на дребно са тези, които контролират цената и карат потребителя да плаща. Защото те контролират пазара. По този а, въпрос. Нямаме никакъв контрол върху тях. Интересно беше да изслушаме и становището на комисията по отношение на следното. През 2008-2009 не са спрели да произвеждат фермерите. Искам да ви кажа съвсем пряко. Кал... А, извинете, кравата не е нещо, което има копче, да му тиснеш копче, то да спре да дава мляко. Не може да и дръпнеш тепсела и тя да изключи. Отнема време, отнема напредък, отнема много работа. И всички трябва да работят заедно, господин председател, и наистина ще приключа тук. Всички трябва да работим заедно, за да се опитаме да излезем с едно предложение, което да сработи за всички ни. Благодаря. Благодаря, Джеймс. Разбира се, ще се върнем на този много важен законодателен процес. Продължаваме с следващата точка, точка от дневния ред. Представяне на Европейската комисия за положението, свързано с свинското месо. Всички колеги и сме убедени, че този сектор преживява една голяма криза и че фермерските организации наистина посочиха, че е необходимо да се предприеме един цялостен план за действия, който да направи така, че сектора е, за отглеждане на е, прасета и свинско месо по принцип да излезе от кризата. Те също така настояваха е, да има един дългосрочен подход към дългосрочната жизнеспособност на този сектор, за да се постигне до едно устойчиво и конкурентно производство на, свето, на, световно, на световния пазар на свинско месо. Обърнахме се към Европейската комисия с желание да ни представи съответната идея и ситуацията, какво се случва по настоящ сещам какви са механизмите с управление на кризата, за да се преодолее тази криза в средносрочен и краткосрочен план. Мнозина от вас най-вероятно знаят, че има мерки, които са свързани с частното съхранение на свинско месо, за да може да се преодолее тази сложна ситуация и те бяха зададени. На заседанието на, на съвета на министрите по земеделието комисаря Чолуш заяви, че иска да се отвори възможността за подаване на помощ за частни складове и хранилища. Искам да дам сега думата на комисията да представи своето становището тук същия колега ще вземе думата. Трябва да ви кажа, че няма да имаме дебат. Само ще изслушаме представенето на господин директора. Ако имате някакви коментари, след това, колеги, моля ви да ги предадете на секретарията. Нямаме време за дебат по този въпрос, така че имате думата. Благодаря, господин председател. Смята, че ситуацията може да бъде въобще на последния начин. В Германия, както знаете, се стабилизира ситуацията с диоксина. Все още има някои стопанства, които са под карантина и случаят ще се разследва. Обаче важното е, че дори в тези стопанства, които са поставени под карантина и където се извършват анализи, е установено, че няма превишаване на пределно допустимите граници. Така че дори въпреки че степента на замърсяване на фуражите надвишаваше пределно допустимата граница, това не е така със самото месо. Разбира се, целият този случай с диоксина имаше много негативни последици и веднага беше намалена кризата, бяха заклани много свине и ние виждаме, че има увеличаване на цените с около 10% през последната година. Разбира се, за това допринесе и откриването на частното складиране през първата седмица получихме заявка за 37 000 тона през втората седмица. А, също имам данните за втората седмица, но ги нямам със себе си. Този инструмент, а именно частното складиране, определено внася стабилност на пазара проблем с диоксина се решава и механизмът с частното складиране ще подпомогне у нези производители и преработватели, които поради обстоятелствата не можеха да си възвърнат производствените разходи. Проблемът като цяло е свързан с това, че постоянно нараства цената на фуражите и само онези свиневъди и онези производители на фуражи, които са били достатъчно предвидливи да сключат договори с предварително зададени цени, успяха да отложат поне във времето за себе си това нарастване на стоеността на фуражите виноводите, които най-добре се справиха с ситуацията, са онези, които имаха, например, произвеждаха собствени зърни култури или се бяха запасили с достатъчно количество фуражи. Но онези, които не бяха сключили договори с предварително зададени цени или които трябваше да купуват по-големи количества фураж на по-високи цени, са пострадали наблюдаваме ситуация, в която печалбите дори да са положителни, т.е. да не са на загуба, производителите така или иначе едва успяват те да покрият разходите за производството. Това е основополагащият проблем в момента. Цените като цяло са нормални. Те не са ниски след сезонните корекции. Обаче това, което не е нормално, е рязкото покачване на цените на фуражите, както и повишаването на цените на енергията, което влушава ситуацията за производителите. Така че те са притиснати между високите производствени разходи и ниските цени. Печалбите им намаляват и не може да се намери някакво незабавно решение на това. Комисията обяви, че ние ще проведем поредица от срещи през следващите един-два месеца, Утре ще се състои първата среща с един голям консултативен комитет. Също така поканихме представители на вашия секретаря да участват в това обсъждане. Там от една страна ще бъдат представени държавите членки и ще имаме участници, представляващи заинтересованите групи – търговци, производители, преработватели, потребители и нататък. Те ще участват в това обсъждане. Ще започнем с преглед на ситуацията, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Също така ще разгледаме това, с какви средства в момента разполагаме, за да подпомогнем потребителите. И това също така се отнася до комуникацията за бъдещето на ОСП. Ще мислим за методите за стабилизиране, за бъдещи евентуални фондове и други инструменти. Втората среща е насрочена за началото на март. Там се надяваме също да изслушаме експерти. Ние тук говорим за един сектор. Този сектор много сериозно зависи от пазарната организация и като цяло от пазара на зърнените култури. До голяма степен този сектор се саморегулира. Имаме инструмента, какъвто е, е частно складиране, инструмент, е, който е възстановяване на средствата при износ. Последният инструмент обаче в е, момента не е особено полезен поради цените, така че няма реална полза от предоставяне при сегашната ситуация на възстановяване на средства при износ но така или иначе износът на свинско върви доста добре. Проблемът е това, че събестоеността много се е доближила до продажната цена. И отново необходимо е да се извърши корекция. В момента вече се извършва корекция. Тоест, трябва тази корекция и тя вече се извършва от страна на купувачите. Ние виждаме също така, че се коригира броят на прасетата и на свинете. свинемайките. Също така е необходима корекция в цените за потребителя, т.е. цените на сектора на продажби на Смятам, че и в двете сфери трябва да има коригиране на цените. Ако не се направи нещо да се коригира това силно сближаване между събестойността и продажната цена, ще имаме много производители, които няма да искат или няма да могат, или пък банките няма да могат да помагат на подобни производители в затруднено положение. Това ще повлияе значително производството. Тоест, ако потребителят иска да яде свинско, потребителят ще трябва да плати за това по-висока цена в сравнение с сегашната цена. Иначе потребителят ще трябва да яде, например, птиче месо или някакво друго месо. Значи ситуацията е сериозна. От структурна гледна точка, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план вече от няколко години вече има такива затруднения и тази година просто е още една година затруднение. Ние трябва да приложим определени инструменти и ние се надяваме да обмислим какви точно инструменти да използваме. Може би бих добавил още нещо, което за съжаление, доста тъжно. Сами си вредим през цялото време, защото, както вие знаете, че генетично модифицираните организми не могат да се дават като фураж на свинете, а това са сравнително ефтини фуражи, които идват от Латинска Америка. И това все повече ще бъде проблем. Ние сами си вредим и също така вредим и на свинете, ако щете с тази политика. Това е последното, което иска да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Знам, че има колеги, които биха искали да се изкажат, но поради ограничението на времето не мога да им дам думата. Предлагам на колегите да изпратят на секретарията писмените си отзиви. Благодаря на комисията. Приветстваме начинът по който комисията работи с нашата парламентарна комисия. Следващата точка е отново съобщение на комисията. Стреме се да ускоря нашата работа, защото в скоро време ще трябва да дадем е, време и на нашите експерти да се изкажат. Имаме важен семинар. Искам да кажа на комисията, че преди да се представи в парламента нов законопроект за генетично модифицираните организми, свързани с фуража. Ние получихме проект от текст, той е предоставен на държавите членки. И на 8 или 9 февруари в нашата комисия ще има гласуване. Това подлежи на процедура на комитологическа контрол от страна на парламента. Темата е тема подлежаща на контрол от страна на парламента и на съвета. Ще се проучват и методи за изпитвания, прилагани от държавите членки. По-специално се задава показател от 0,1%, като най-нисък показател, като най-ниско ниво, при който могат да бъдат получени надежни резултати при взимането на проби и проверката им. Бих искал да приветствам представителя на Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. И отново искам да ви кажа, колеги, ако имате желание да се изкажете, моля информирате секретарията. Благодаря. Първо, благодаря за възможността да представя законопроекта и да кажа, че а, това е първата ми презентация на новия ми пост в а, Генерална дирекция здравеопазване и много се радвам, че съм тук пред вас. Сега няколко думи по контекста и съдържанието на предложението. Знаете, че сектора на фуражи в Европейския съюз зависи много от вноса на селско-стопански стоки. Някои цифри 33 милиона тона соя, царевица 4 милиона, внесени от Аржентина, Бразилия и щатите е много важна добавка към сектора на животновътството. В момента се очаква разрешение е, за внос на ГМО е, за, на продукти, които имат остатъчни следи, т.е. ниско ниво на присъствие на ГМО. И целта на предложението е да се даде възможност на нашите вносители да внасят от тези страни, като същевременно се подчиняват на нашата политика за нулева толерантност. Тази политика на нулева толерантност е ясно да бъде разбрана, но е трудно да бъде прилагана и съответно контролирана от което проистича и много голяма несигурност за европейските е, регу... регулатори. Свързана е и с финансови е, рискове и увеличение на цените. Нашето предложение на практика означава да се хармонизира начина на извършване на контрол в страните членки. А именно да се даде първо равен старт на всички. А, има протокол за е, набиране на извадка и е, тестване, който трябва да се следва от всички страни членки. Технологично е предложението, много предизвикателства има, трябва да се отчитат най-низките нива на наличие на ГМО в съответните лаборатории, като тези тества трябва да бъдат надежни и технически приложими. Тази така наречена техническа нула е фиксирана на 0,1% на базата на е, работата на нашите лаборатории. Става дума за предложение само за фуражи, в които има остатъци на генно модифицирани организми, като ако при наличието на тези ГМО материали надхвърля така наречената техническа нула от 0,1%. Също така се е, разглежда и ситуацията е, за контрол, т.е. във всички случаи, дори фуража да е в рамките на техническата нова, той ще бъде предмет на контрол. Защото настоящите инструменти не осигуряват достатъчни нива на контрол. Ако има случаи, когато не може да се прилагат съответните механизми, има предвидени и е, механизъм за спешни мерки. Текстът ще мине през е, обичайната процедура за е, регулаторна с контрол. Той ще мине през парламента и съвета с 3 месеца срок. Сега можем вече да продължим с семинара. Благодаря на господин Мико за представенето и нека да започнем сега с семинара в нашата комисия. Нека да припомня на колегите, че на 26 януари организирахме изслушване в пленарна зала – с представители на европейските организации. Сега продължаваме по същата тема нашата работа. Тя е ключова. Днешния семинар ще разглежда три основни елемента директните плащания, пазарните инструменти, управление на риска и на кризите, както и е, развитието на земеделските региони. Добре дошли на нашите експерти. Благодаря че сте тук. Това са професор Стефан Тагенгерман, професор в университета в Гьотинге и бивш директор на е, отдел земеделие. Винсен Шателие от Институт Франсе за изследвания на земеделието и Атила Ямбор, асистент в Университета Корвинус в Будапешта. Планираме да изслушаме представенията на тримата оратори. Призовавам всеки да се ограничи до 20 минути. Моля да спазвате това ограничение, господа. И след това ще имаме малко по-малко от един час за дебат. И затова, без да се бавя, давам думата на господин Тангема. Мистер Chairman, ladies и gentlemen господин председател. Дами и господа, много ви благодаря. Ще ми давате възможност да се вгледам по-подробно в съобщението на Европейската комисия и това, което то смята да каже или казва по отношение на преките плащания. И да споделя, разбира се, своето становище. Разгледах документа от гредната точка на добрата земеделска политика в Войсера. Ние работихме по този въпрос. Аз бях директор там по отношение на търговията и замеделието и тогава се разработиха тези стандарти. Пенсионирах се обаче и затова мога да изляза със становище по едно предложение, което в момента се обсъжда, а, все още не се е превърнало в политика. ОИСР говори само за политики, които а, вече са се превърнали в законодателни актове но тъй като вече съм се пенсионирал, мога да говоря за нещо, което в момента се разработва. И го правя съвсем право, без а, дипломатическите термини. Надявам се да го кажа ясно, точно и пряко. В съобщението съвсем ясно се посочват а, някои предизвикателства, свързани с сигурността на продоволствието, околната среда, климатичните изменения и териториалния баланс. Има обаче според мен още едно допълнително предизвикателство, което не се споменава в съобщението. А то всъщност е пред предизвикателството, с което всъщност се занимава това съобщение, и то е свързано с несигурността по отношение на бъдещето на преките плащания. Тези плащания, както всички знаете, първоначално бяха въведени, за да компенсират фермерите при урязване на цените, т.е. при по-низки цени. Това беше ролята на тези преки плащания, когато бяха въведени. Едва ли щеше да се реформира тогавашната политика за подкрепа на цените, без да бъдат компенсирани фермените за такива резки промени. Няма значение Всъщност, несъмнено е значението на тази политика тогава. За съжаление, когато тези плащания бяха въведени, не бе взето решение за това колко време ще просъществуват те. Те си остават на едни и същи нива, като целта вече е постигната, защото има достатъчно корекции в новите политики по отношение на цените. Така че това съобщение всъщност го разглеждам като имплицитно послание по това да се направи една система, в която преките плащания ще бъдат една постоянна характеристика на ОСП. И нека да видим как това ще стане. Съобщението това ясно не се заявява, но според мен имплицитно то се съдържа в а, текста. Това всъщност е целта му. Бъдещето на преките плащания. А, то пред, не предлага някакви големи промени в политиките, но една от големите такива, които предлага, е да се промени естеството на една част от преките плащания, и този по-зелен компонент, както го наричаме. След малко ще говори по въпроса. Ако погледнем големите предизвикателства, които са записани в съобщението, от една страна и основната роля на съобщението, която придава съобщението, извинейки на преките плащания, то тогава не става ясно защо тези преки плащания са инструментът за посрещане на тези предизвикателства. Продоволствената сигурност на световно ниво. Е, трябват ли преки плащания в Европейския съюз, за да сме сигурни, че нашето замеделие може да допринесе нещо по въпроса? Тази сигурност е факт сред хората, които не могат да си закупуват храни. Преките плащания на фермерите в Европа не отговарят на този проблем. Ако продоволствената сигурност се разглежда като способността на света да произвежда повече храни, за да се отговори на търсенето, което има на международния пазар, то тогава отново нямате нужда от преки плащания, защото това търсене ще се изрази посредством по-високи цени. И това го има вече. Имаме много високи цени, не са е, толкова високи или няма да останат толкова високи, колкото са сега, но прогнозите са тези цени да бъдат е, сравнително високи или по-високи, отколкото са били в миналото. Така че тези високи цени всъщност е, ще карат производителите да произвеждат повече. И те, производителите, показаха колко добре реагират при високи цени. Това предизвика проблемите и в ОСП през 70-те и 80-те години на миналия век. Не може също така да приемем, че преките плащания ще подобрят конкурентоспособността на земеделието на Европейския съюз, ако я разглеждате като собствената им способност да предоставят на пазара храни на базата на тяхната производителност. Може да се дава, разбира се, каквато и да е сума от бюджета на определено лице и след това да му се даде възможност да победи а, е, другите производители по света, но това не е конкуренция, това е изкуствена конкуренция. И не виждам как тези преки плащания могат да подобрят истинската конкурентоспособност, която даде възможност на нашите фермери да отговорят на предизвикателствата на световния пазар. Сега по отношение на околната среда и климатичните изменения. Изискваните там са свързани с конкретни места. Някои части от Европейския съюз наистина могат да направят голям принос към запазването на биоразнообразието, други път към улавяне на въглерод и изчистване на околната среда, но това е конкретно, конкретно. Не може да се плаща на хектар на всички, защото различните райони допринасят в различна степен а, до конкретните, към конкретните цели. Същото се отнася и за териториалния баланс. Всички знаем, че Отделните региони, места в Европейския съюз са съвсем различни, що се отнася до приноса на земеделието към поддържането на економически и социален баланс в регионите. И да се плаща на всички еднаква сума в Европейския съюз не може да отговори на това предизвикателство. Така че аз лично не съм убеден, че подходът, който предлага в съобщението си Европейската комисия, всъщност отговаря на тези предизвикателства. След това се питаме какъв е светът, който предвижда Европейската комисия в своите прогнози за преките плащания. Малко недипломатично ще кажа, е, това е една нова теория. Трябва да се предоставя основна подкрепа за приходите, което става една предпоставка за да може нашето земеделие в Европейския съюз да предлага основни публични блага. Е, това е записано така. Е, общо, наскоро в една друга политика на Европейската комисия бе записано доста по-ясно от е, тези общи формулировки, които казахте. Убедително ли е това, което цитирах? Ми не съм убеден, че е убедително. Подкрепата на доходите или подпомагане на доходите. Това е свързано с справедливостта и то трябва да се основава на реалния приход на отделните домакинства, защото когато се говори за справедливост, обикновено така се подхожда. Това не се прави с някакви еднакви плащания на всички. След това предоставяне на базови или основни публични блага, basic public goods. Ми, съжалявам обаче, аз лично не го разбирам това според мен, означава управление на земите в Европейския съюз и предоставянето на това всъщност по никакъв начин не е поставено под въпрос в целия Европейски съюз, дори ако кажем немислимото, да махнем преките плащания изцяло. Това не е управление на територията на целия Европейски съюз защото това ще изчезне. Да, в определени региони наистина ще има заплаха и ще е необходимо такова плащане. Ма това добра причина ли е да се плащат на всички, във всички региони на Европейския съюз? Както виждате, стигам до това, че преките плащания са един не много добър инструмент. Това плащане на хектар всъщност не върши голяма работа, според мен. За да отговори на предизвикателствата, нито пък мога да заявя, че те са един добър инструмент за предоставяне на подпомагане на приходите на фермерите. Та, да, след тези по-общи въпроси, сега искам някои по-конкретни въпроси да засегна. Те ми бяха зададени, за да отговоря в своя доклад, който подадох на Европейския парламент. Възниква въпроса за активните фермери. Е, в самото съобщение, както знаете, се казва, че тези плащания трябва да отиват при активните фермери. Аз лично знам какво е фермер. Знам и какво значи активен. Обаче, ако се замисля какво означава активен фермер, то тогава възникват доста проблеми. Т.е. има различни начини да се направи разграничение между отделните групи. Например, земеделските дейности, или пък други видове начинания за земеползването. Поне в момент, за момента това се използва за дефиниция на активен фермер в съответния регламент. Та оправдано ли е това? Ако заявим, че управлението на природните ресурси, поддържането на земеползването, ето това е, което искаме да постигнем – ако има хора, които правят голф игрища или пък съдят дървета, правят гори. Ако го правят, ми те не управляват ли земята? Не е ли това земеползване? Не управляват ли природни ресурси? Така че разграничението тук пак ми обягва. След това имаме работещ фермер или отсъстващ собственик на имот. Друго разпределение, извинете, друго разграничение, което се предлага. Ако погледнете публичния дебат, ще видите, че се предлага отговорящите, т.е. работещите фермери трябва да получават парите, а не другите. А, не знам, не работи според мен едно такова разграничение, защото преките плащания до голяма степен всъщност са свързани с капитализиране на цената на земята, пък парите тогава ще отидат при собствениците на земята. Тоест, не може да кажете плащам на хората, които си цапат ръцете с пръст един вид, защото не може да гарантирате, че приходите, които тези хора получават, не отиват по-нататък, ако те не са собственици, а са найматели на земята. Едно друго разграничение, което се предлага, са супер големи ферми или ферми с нормален размер. Ми, добре да големите ферми не, не дават ли някакво обществено благо? Не допринасят ли? Не знам, аз не виждам разумно, технически, обосновано и политически убедително определение на активните фермери. Като че ли не е много свързано от това с постигането на целите на политиката, за която говорим. След това, третиране на малките ферми. Те имат специален режим или поне се предлага специален режим за тях. Това звучи смислено, ако го си го представим като нещо, което намалява административните разходи и административната тежест. Защото няма смисъл, ако кажем, нека на малките фермери да им даваме по-големи плащания на хектар, защото каква би била причина за пък да им ги даваме тези по-големи пари? То няма да помогне на структурните корекции в земеделствието, но ако кажете а, разходи за транзакции или за операции, то тогава това ще има смисъл, защото не може и за администрацията, и за фермата да има такива разходи. След това, следващата стъпка, ако се попитаме как ще го направим, едва ли ще го направим, като направим по-големи плащания, за да можем да покрием разходите с по-големи плащания. Защото тогава ще харчим повече публични средства, за да има по-добро взаимоотношение между оперативните разходи и другите разходи. Та, да, това, което искаме да направим е да намалим административните изисквания и върху фермата, и върху публичната администрация. Това би означавало никакви изисквания, свързани с кръстосаното спазване. Зато това причинява голямата част от административното бреме. И тогава тези плащания могат да се правят веднъж на 5 години. И ако го правим така, то тогава може да даваме и сертификати на а, фермерите, които се наричат сертификати за излизане на пазара. Наричаха ги едно време и бонове. Не казвам, че това е така, но за малките фермери, може би наистина това е добре, защото те ще могат да участват в корекции посредством инвестиции в фермата или някъде другаде. Това би било смислено. След това ме попитахте какво ще бъде въздействието върху доставките. Не виждам никакво въздействие почти върху доставките. Иначе елемента за обвързаната помощ, който предлага Европейската комисия, стане огромен. Има обаче, и аз а, искам със силност това да го спомена, да, има нещо свързано с а, зеления компонент, което ме притесни, би ме притеснило, ако аз трябваше да защитавам една такава система, от името на Европейския съюз пред а, спорове, да речем, в СТО. Начинът по който е записано в а, съобщението е такова, че някои от условията които са свързани с а, реколта оборота и други такива, а, са особени. Хората знаят, че оборота се прави само когато се произвежда. Та може да има оборот, само когато се произвежда. Ето това не трябва да се изисква от фермерите, ако искате да а, обявите пред СТО тези плащания като зелени плащания. Дори бих се притеснил, защото този хектар, който получава плащане за зелени инициативи, е този, който получава и плащания за основния компонент, то тогава всички плащания ще са свързани с изискването да се произвежда. И то тогава вече не всички ще са зелени. Така че, нека да помислим по този въпрос. Защото той може да предизвика много проблеми. Основният компонент на преките плащания. Той е свързан с преразпределение между държавите членки. Да, разбирам, че се говори за справедливост, разбирам го, но искам също така да кажа, че не трябва всички да че ако плащаме на всичко еднаква сума, това не е справедливо, защото ако съседа ми, примерно, получава колкото мен, аз работя по-добре, то тогава това не е честно. Ако има някаква осреднена стойност, то тогава по-може да стане, но иначе не виждам как. А, сега за общественото благо, не знам дали това всъщност ни дава основа да приемем принцип за разпределение на парите. Едва ли има економическа обосновка, която да ни даде основата тук. Това е политически въпрос. Сега, що се отнася до горните стойности, до таваните, пак там не се подобрява справедливостта, защото някои малки може да са богати ферми, а някои големи да са бедни ферми. Така че пазара на труда също се влияе. Големите ферми, ако не получават същото плащане на хектар, те не могат да се стезават на пазара на земите, а малките ще могат. Така че това не е в интерес на структурното развитие. И сега зеления компонент, преди да приключа, господин председателю, това е най-новия елемент в предложението. Най-вероятно той ще замени част от плащанията. Няма някакво огромно количество пари и един вид дайте да плащаме, защото имаме много пари. А всъщност става дума за доходи на фермите. Идеята е тези плащания да не покриват повече от а, разходите по допълнителните мерки, които трябва да бъдат предприеми, предприяти. Извинете. Така че няма да има нетен доход от тях. Това е само в скоби. А мен не ми е ясно каква ще е ролята на този зелен компонент. Това е нещо като свръх кръстосано спазване ли е? Какво е? Добавяме нови изисквания и хората трябва да ги спазват. Е, ако е така, Нови неща ли са това? Никога ли никой не ги е помислил и сега изведнъж някой се е събудил и е казал, М, хайде да включим още нещо към кръстосаното спазване или съответствие. Или пък прехвърляме мерки от втори стълб към първи стълб. Така, щото екологичните мерки да бъдат включени в този компонент. След това не разбирам защо първия стълб би бил по-доброто място за всичко това. Бюджета ще се движи ли с мерките и какво ще стане с съфинансирането? Това са въпроси. Нещо по-фундаментално. Не съм убеден, че зеления компонент ще доведе до по-добро фокусиране на политиката. Особено общественото благо, за което се говори там, то е много свързано с конкретното място. Или поради потребностите, естеството, или пък поради разходите за произвеждането им или достигането до тях. Така че с равни плащания на всички, ние не бихме могли да се насочим конкретно към това, което ни трябва. Политическата економика казват, че а, държавите членки, може би, ще искат всички тези средства да идват в Европейския съюз, т.е. централизирано. Не знам дали това ще може да се получи. Не знам дали ще постигне по-добра целенасоченост. И в края на съобщението, всъщност, има и истинската причина за предлагането на това съобщение. Там се говори плащанията да станат по-разбираеми на, за данъкоплатеца. И не знам дали този елемент на политикономията ще бъде верен, защото мерките във втори стълб, отколкото тези в първи за мен като дънакоплатец са по-ясни. Така че не мисля, че нещата са по-ясни, като се прехвърлят в първи стълб. И сега прескачам тук нещата, свързани с а, различни видове, други елементи и стигаме до заключенията. Да, съобщението идентифицира основни предизвикателства, но предлага само ограничени промени на ОСП. Е, даже аз не би го нарекал реална реформа. Ако аз трябваше да изляза с политики, които да отговарят на тези големи предизвикателства, които се споменават от комисията, то тогава, що се отнася до продоволствената сигурност и подобряването на конкурентоспособността. Аз бих е, казал, че трябва да се инвестира повече в нововведенията, научните изследвания, обучението, образованието, по-малко бюрократични процедури, по-доброто функциониране на пазара на земята и по-низки пазарни цени на земята. След това околна среда е, и климатични изменения. Според мен тук се изискват конкретни мерки, свързани с конкретното място, на базата на договори с конкретно участие. Зеления компонент, според мен, не е убедителен начин за постигане на по-добра фокусираност. Във втори стълб можем да намерим такова нещо, по никакъв начин в първи стълб но виждам, че преразпределението между държавите членки може би политически е необходимо, но не мога да намеря никакво ясно, е, никакъв ясен критерий за правилното разпределение, защото не съм убеден, че залагането на горни максимални стойности е най-важно, защото то ще изкриви пазара и също така нищо хубаво не мога да кажа за обвързаната помощ или обвързаните плащания. Обяснил съм го в доклада си. Основното ми заключение обаче, господин председателю, е да, обществено благо, то трябва да бъде предоставено. Земеделието може да го направи. Съобщението е право, това, че го подчертава. Имаме нужда от обществени средства за това. Пазарите не могат да предоставят тези е, обществени блага. Нямам проблем с разбирането на този въпрос. Но, ако искаме това да бъде основата на политиката, то тогава тези плащания трябва да бъдат на една единица обществено благо, а не на един хектар. Защото хектара не е обществено благо а, климата, природата и така нататък. Това е а, общественото благо. Имаше в миналото една добра реформа на ОСП, тя дойде с подкрепа за пазара, след това имахме необвързаните плащания, следващата стъпка трябва да бъде фокусиране на политиките, а това фокусиране на политиките не може да стане с плащания на хектар. Според мен трябва да се плаща на единица обществено благо. Bene, molto bene, grazie al professor Stefano. Благодаря ви. И сега Бих искал да подчертая, че вие посочихте много важен момент. Предполагам, че нашите колеги са отбелязали това, за което вие говорите. И сега давам думата на господин Венсан Шантелье. Имате също 20 е, минути, не повече, моля. Merci, merci président. J'ai pas le luxe de... Благодаря. Аз нямам лукса на господин Тангерман да съм в пенсия, затова трябва да бъда много по-концентриран. Но, разбира се, аз съм ви предоставил един писмен текст, който е по-различен и темата е малко по-различна. През януари е, целият месец беше посветен на подобни срещи и в комисията и в парламента. И аз съм млад, но все пак е, вече 18 години имам възможност да наблюдавам всички реформи в ОСП. И преди е, да говоря за регулизацията, да споделя няколко мисли. Първо, Текста на комисията е, е определено съответства на ОСП и не търси да създаде затруднения на партньорите ни, включително на новите инструменти, защото винаги се говори, че ОСП трябва да не създава затруднения в Световната търговска организация. И много е важно да поставим въпроса и за митническите такси за развиващите се страни, а и е, проблемите в, е, в е, Световната търговска организация с други, освен търговски аспекти в тези преговори. Има много несигурности в цялата тази търговия, и а, е, комисията дискутира въпроса какво ще се случи, ако се намали бюджета 10, 20 или 30%, като не е ясно а, е, всъщност кой вариант ще, прие, ще бъде прият. Освен това, в текста се преднасят много неща във втория стълб и то рискови и тогава се питаме дали и как ще бъде управляван финансирането, особено съфинансирането. Също целенасочеността на помощите. Човек трябва да бъдем пределно прагматични, защото се знае колко важни са тези помощи за доходите на а, земеделците. Директните помощи са много важни, защото несигурността на цените карат е, хората да се ориентират по-скоро към по-добрите цени, а не към е, по принцип е, стоки. Също въпроса за горния прак това ограничение е много добре за да се покаже, че социалните цели на ОСП са свързани с идеята за субсидиарността. Също трябва да си поставим въпроса кой се ползва от директните помощи в селското стопанство. Не искам да влизам в е, дискусии, но много често имало примери през 8-те години, когато собственици на земята са предоставили използването й. И тук се поставя въпроса, кой се ползва от помощите. Също новата архитектура, т.е. дефаворизираните зони трябва да могат да се възползват и от първия и втория а, стълб. И най-важното е в е, някакъв момент начините на разпределение на помощите да бъде с е, същата тежест, така че обществените власти да могат да се справят по някакъв начин с е, нестабилността на цените. Знаете, тази нестабилност е сериозен проблем проблем и предимство. Проблем за развиващите се страни, предимство за Европа, защото ние така по най-добър начин си спазваме ангажиментите за съответните тарифирни цени. И те се доближават до световните. А освен това, тази нестабилност не е хомогенна. И много голямото повишаване на зърнените храни започва да поставя проблеми пред производството на месо. Някои от обясненията за нестабилността на цените, няма да говоря в подробности, писал съм доклада, но за... няма консенсус отнош... по... сред специалистите относно какво допринася най-много за нестабилността на цените? Особено са измерени с времето. А, е, така, пазара е нестабилен. Реформата на ОСП е дала възможност да се доближим до реалностите. Разбира се, е, цените на петрола, повишаването им, разработването на биогорива – но като цяло специалистите не са на едно мнение. Освен това, спекулацията също, нестабилността в краткосрочен план е много се е повишила. Така че може да се каже, че в близко бъдеще също ще има отношение. Мога да ви покажа графика на Франция, но също е, същата е ситуацията и другаде. Да. От 2007 увеличението на производствените разходи е около 20%. И виждате също колко нестабилни са доходите на земеделските стобани. Тук са дадени данни за доходи на производителите на зърни храни но нито 2007, 2008, 2010 не са били коригирани тези е, нестабилности. Същото проблеми има и в е, животновътството. И обръщам внимание, че е много важно. Аз лично не съм економист, но трябва да се обърне внимание и на мнението на хората на място. Риска в земеделията са много големи, и много голям и той се отразява и в други аспекти. Един начин да се преодолее това е да се диверсифицира производството. Но, разбира се, там непродуктивно действа първия стълб. Трябва да се търси е, разнообразие и е, мерките по втория, втория стълб се опитват да правят именно това. Тук в е, графиката се опитвам да покажа, че земеделските стопани могат да се възползват от е, движението на цените. Тук а, стана ясно дебата за цените за свинското месо, че най-автономните системи са тези, които най-лесно преминават през кризата. Така че именно от този модел могат да се възползват земеделските стопани. Трябва да се търси едно управление на потреблението и на пазара в многогодишен план, за да се намалят рисковете. Разбира се, това има отношение към намесата на публичните власти. Митническите такси. Ако те бъдат намалени, какво ще следва от това. Има, това е загуба за дъногоплаците и загуба за производителите. Е, печалба е за потребителите, ако те могат да бъдат сигурни, че ще има достатъчно сигурност на продоволствието. Но смятам, че е, смятаме, че по този начин, ако се постигнат такива намаления, ще започне внос – и трябва да се внимава. Така че да няма намаляване за сметка на вноса. Второ, преговорите в СТО. А, ако се намалят а, тарифите, консолидираните тарифи, развитите страни са направи с 54%, какво трябва да бъде стратегията за митническите такси? Текста не е много амбициозен и трябва да си поставим въпроса все пак как СТО може да включи тези съображения плюс допълнителни социални и други съображения. Въпрос как може да се действа в случай на криза? евентуално трябва да се предвидат изклю... митнически такси като изключение в такъв момент, защото... и... а също така и да се разграничат секторите, защото някои сектори са по-уязвими. Примерно зърнените храни, а секторите, където има голям внос, не са толкова уязвими. По отношение на общите общите количества. Примерно, изключително чувствителен е, е пазара на телешко месо. Защото там зависи много, но има и вече развитие от вноса. Решенията, които са взети в СТО през 2008 е, година, не показват нищо ново в края на краищата. Трябва да се търси иновации, за да бъдем конкурентно способни. Надяваме се също така, има подобни надежди и в текста, че е, в световен мащаб търсенето ще расте. Някои страни, които исторически бяха конкурентни, сега вече не са, така че има надежда да расте производството в Европейския съюз. А също може да се очаква, че в ситуация на криза стратегиите на Европейския съюз могат да имат своите ефекти в такъв смисъл има смисъл да се задържат ниски цените посредством интервенции. По отношение на а, нестабилността. Първо запасите, тези толкова спрягани запаси. Страните, които се развиват, които имат трудности да си осигуряват храни, когато се осъществява обмен между страните, в които има запаси, които дават на, на, развивите, на развиващите се страни, това е сложно и свързано с разходи, така че не всички са готови да го правят. Второ, парламента се интересува от този въпрос. Аз лично смятам, че е много важно бюджета на ОСП да бъде по-гъвкав. Разбира се, има технически трудности, но не трябва да има толкова голяма негъвкавост по теми, които са толкова нестабилни. Затова не разбирам защо комисията не дава аргументи в полза на това, че може да има по-голяма гъвкавост. Трето, никъде не се говори в текста, но може ли все пак да има система да да има а, диференциация в производството на биогорива спрямо ситуацията на пазара. Примерно в Штатите се знае, че 40% от царевицата се използва за такива биогорива. Така че въпросът, който се повдигна в Г20 за спекулациите, включително спекулации с суровини. Това е засяга и въпроса за прозрачността, а също и възможността да се интервенира на пазара, която пък е ограничена. Така че е, инструментите, така наречената мрежа, осигурителна мрежа, са ограничени. В момента реформата не предлага намаление на интервенционните цени и се питаме в такъв смисъл дали стигнахме до края на пътя. В текста не можем да съдим реално за това. По отношение на е, сигурността. Е, би следвало да търсиме такава за да справяне, за да можем потенциално да интервенираме по време на кризи. А, тези интервенции са по-ефикасни, ако кризата е по-продължителна. И много рядко всъщност ще има интервенции от публичните власти, защото кризите по-рядко ще възникват или поне по-рядко ще са дълги. Във всички случаи Тези намеса няма да има отношение към доходите на производителите и няма да има отношение към общото богатство в сектора. В призърнените храни цената 101 евро на тон кара хората да се усмихват. Интервенционната цена – а в сектора на говеждото е толкова ниска фиксираната цена, че те направо се е, притесняват. Та, е, не е ясно доколко това играе е, ролята на мрежа за осигуряваща сигурност. Инструментите за управление на риск. За бъдещето се провеждат големи дебати за това дали да се натрупват средства за всеки случай. Това във всички случаи няма да има отношение към цените. От друга страна, това е инструмент, който не може да се отнася за всички видове производства – има производства, които са по стандаризирани и там може да има намеса. Освен това, това е по-лесен инструмент за публичните власти. Става дума за осигурения доход. Общи фондове също са интересен инструмент, но те са по-пригодни за някои култури, отколкото за другите. Примерно плодове, плодове и зеленчуци, където няма други ам, инструменти. За страховки, за многобройни рискове или климатични, това е също интересен а, инструмент, говори се за него при прегледа на състоянието. Реално страните членки имат възможност да решат дали да се възползват от такъв инструмент. И се, тук се задава въпроса за арбитража между взаимоотношенията между публичните власти и е, частния сектор. Също въпроса за превенцията. Фискалните политици, политики е, действат от е, години, независимо от инструментите, от мерките, които се превеждат от години, не стимулират производителите да правят е, спестявания за всеки случай, а по-скоро ги потикват да инвестират в е, мерки, които не винаги са устойчиви. Когато има облегчения, обикновено се правят инвестиции, които не винаги върват в посоки, като няма риско. Също, ако развием въпроса по-нататък, въпроса за помощите, ако те ги получават всяка година, декларират ги в е, доходите си и може би, ако не са ги получили, може да се отложи възможността да ги получат е, в следващата година, точно с цел да се предотвратява този тип нестабилност. За въпроса за Канада, изчетох точно какво се прави там с застраховките. И в такъв смисъл се питам, защо пък и да не се възползваме от един подобен а, въз... инструмент? Защо да не използваме възможността да се предпазим от големи рискове за намаляване на доходите, големи рискове, повтарям. Та, канадската система си струва да бъде проучена но тя трябва да бъде факултативна, защото всяка страна ще има собствено виждания за това как може да се финансира една такава система. Във всички случаи същината се крие в подробностите. Много често се коментира, че подобни системи са твърде скъпи. И една когато се предвижда един подобен инструмент, би следвало да има и една система за арбитраж. Аз ще спазя времето си и ще завърша с един момент, много важен, може би, от гледна точка на Франция. Като економист, не мога да кажа, че някога съм бил доволен от аргументите, защо се избира една политика, не друга. Говори се за световния пазар и така нататък. Добре, това се разбира като аргументи. Но в равносметката от тези 25 години на налагане на квоти не, за млечния сектор не виждам аргументите за и против. Два са аргументите или предимствата за. Първо, че това е много ефективен инструмент да се контролира предлагането с възможно най-малко разходи. И второ, квотите за мляко дават е, възможност да се свързва производството с е, земята. Тоест, сега практиките са различни и затова се получава и различна интерпретация, но дори във Франция е имало така, на регионално ниво положителни резултати. А критиките, отрицателните елементи. Първо, че не се дава възможност да се задържат производители в нормалния пазар. Второ, квотите се разменят. Това е също изкривяване на пазара. Трето, твърде негъвкава е системата по отношение на международните пазари. И тук е въпрос дали може да се стигне по-надалеч в подобна система. Може да се полага по различен начин да се прилага системата. Сега казва се, че това е инструмент от миналото. Да, така е. Във всички случаи е, желанието на обществените власти да се намесват е елемент от миналото. Та има и положителни, отрицателни е, елементи на системата за квотите и трябва да отчетем, когато се говори за премахването им да отчетем едните и други. Какво ще бъде добре? Първо, че ще може да се разрасне пазара, т.е. да се развие ситуацията на пазара. Второ, контрактите няма да променят нищо. Може би са полезни и дават сигурност, но нищо няма да променят. Трето, Цените винаги ще бъдат функция на търсенето и предлагане. И отменянето на квотите ще доведе до засилено предлагане. Много страни се вижда, че още от сега се предлагат за премахването на системата и много производители още в момента имат възможност да предложат по-голямо производство. Така че цените ще бъдат е, определящи в бъдеще. И това, което чух току-що, че за дефаворизираните региони е изключително важно. Премахването на квотите има отношение към предлагането, концентрираното предлагане на стоки на различни места. И в такъв смисъл, в момента в който се отмахне тази тема, трябва да има много целенасочено предлагане на помощи. Благодаря. Беше много интересно да ви слушаме. Може би не всички ще съгласни с вас, но така ли иначе преминаваме към последния оратор, последния експерт за днес, господин Атила Йонбор. Моля ви, Придържайте се към времето, което ви е отредено, защото има много колеги, които искат да ви зададат въпроси. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. За мен е чест да се намирам днес сред вас на този форум на толкова високо ниво, да споделя моето мнение за бъдещето на ОСП. Надявам се, че виждате моите слайдове. Good. Here you can see an outline of my presentation. Тук виждате основното съдържание на моята презентация. След кратък увод ще говоря в първата част за основните размисли, свързани с общението на комисията. Във втората част ще анализирам ролята на развитието на селските райони в бъдещата ОСП и след това ще направя някои заключения. Първо, в момента ОСП се обсъжда с цел да могат да се преодолеят новите предизвикателства и кризата, а също така да можем да сме по-добре подготвени за следващия финансов период. Комисията винаги е имала важна роля при формулирането на селскостопанската политика в Европа и чрез публикуването през ноември миналата година на последното си съобщение тя допринесе значително към продължаващия дебат. Бих изтъкнал, че съобщението е публикувано в твърде сложна политическа среда, Тримата се отчитат няколко фактора, например стратегията Европейски съюз 2020 година, прегледа на бюджета и всичко това се отразява върху определенето на бъдещата ОСП. Съобщението определя трите основни предизвикателства пред замеделието в Европа и те могат да бъдат категоризирани като економически, екологични и социално-териториални предизвикателства. За да бъдат преодолени тези предизвикателства и да бъдат решени задачите, свързани с тях, необходимо е да бъдат постигнати определени цели, също така включени в съобщението и се дават предложения. Така че има предизвикателства, цели, предложения. Бих искал да предложа анализ дали има последователност между предизвикателствата и предложенията. Т.е. дали предложенията ще позволят да бъдат преодолени предизвикателствата и постигнати целите. Що се отнася до последователността на предложенията, отнасящи се до економическите предизвикателства, то необходимо е да бъде изпълнена целта е да се гарантира жизнеспособно производство на храна. Това се постига чрез продоволствена сигурност, стабилност на пазара и е, фрагментиране на веригата на създаване на хранителни продукти. Няма да повтарям това, което вече са казали изказващите се преди мен. Що се отнася до последователността на предложенията за преодоляване на екологичните предизвикателства, очевидно основното ударение се поставя върху предоставянето на екологични обществени блага докато зеленият или окологосъобразния растеж и смягчаването на промяната в климата остават само лозунги. Що се отнася до екологичните обществени блага, тук има много недостатъци. Например, няма достатъчно добри методи за измерване. Не можем само да се догаещаме, да правим догадки за това каква е стойността на ландшафта и едва ли можем да дадем една и съща стойност на различни обществени блага в цяла Европа. Също така е неясно кой ще оценява и възоснова на какво и дали изобщо тази политика е успешна или не. Освен това, ако не можем да измерим резултатите, има сериозни съмнения за това какво точно ще плаща европейския данокоплатец. Що се отнася до последователността на предложенията за преодоляване на социално-териториалните предизвикателства, трябва да се каже, че тези предложения са твърде неясни и има някои по-силни неща в подробностите. Основните три цели се постигат чрез осъществяване на редица предложения – подкрепа на заедостта в съските райони, засилване на економиката в съските райони, диверсифициране на тази економика и подобряване на условията за малките стопанства. Обаче не е ясно какви точно са методите, които предлага комисията с цел да бъдат постигнати тези цели. Комисията като че ли се опасява да говори за спецификата на новите държави членки, където има много стопанства, които работят изцяло за задоволяване на собствените потребности на селскостопанските производители или работят само частично за таковски цели. Тези стопанства не могат да се сравнят с категорията малки селски стопанства в старите държави членки на Европейския съюз. Необходимо е селскостопанската политика да отчете тази разлика и да има диференцирана политика, която не се стреми да предложи еднотипен универсален подход. Като цяло може да се каже, че предложенията и предизвикателствата не са изцяло последователни в съобщението. Предизвикателствата са ясно определени, докато предложенията много често остават твърде общи. След като ви представих някои размисли за съобщението на комисията, ще се обърна към втората част на моят моето изложение, а това е ролята на развитието на селските райони в бъдещата ОСП. Има разочароваща липса на сигнали, свързани с развитието на селските райони в съобщението на комисията, но като че ли ролята на това развитие във втория стълб ще бъде значително намалена чрез идея за по-голяма екологосъобразност на първия стълб. Независимо от това, се разшири списъкът от теми, има нови теми, като иновация, управление на риска. Те са включени в политиката за развитие на селските райони. Обаче има много проблеми, които изобщо не са включени. Те могат да бъдат разделени в следните категории. Бъдещи приоритети, оценка на политиките за развитие на селските райони и бюджетни съображения. Ще се спра по-подробно на тези въпроси малко по-късно. Що се отнася до бъдещите приоритети, като че ли основните функции отговарят на сегашната структура на осите, въпреки че осите не са представени изрично в съобщението. Като че ли няма сериозни промени в бъдещите приоритети на развитието на селските райони – но има съмнение за това, как ще бъдат разпределени бюджетните средства и как те ще бъдат обвързани с приоритетите. При сегашната система първите две функции или групи са приоритетни. Обаче проблемът с сегашната второс или втората функция не се разгледани както трябва в съобщението. Например, разочароващо е, че един от най-неотложните проблеми в селските райони, а именно бедността в селските райони, изобщо не се разглежда в съобщението. Искам да подчертая, че намаляването на бедността в селските райони трябва да бъде основен приоритет политиката за развитие на селските райони. Целта трябва да бъде да се намали разликата в доходите между градските и селските жители. Това е характерно вече от много години за редица региони в Европа. Що се отнася до оценката на политиките за развитие на селските райони, има редица критични бележки към сегашната система – най-вече свързана с рамката за наблюдение и оценка. Една от критичните бележки е неуспеха да се измери причинно-следствената връзка. Рядко се задава въпроса защо и как се случват нещата. Отговаря се само на въпроса какво се случва. Затова очевидно е необходима е промяна към оценка, която е насочена повече към резултатите, измерването на резултатите. Необходимо е оценката да се основава върху ясни измерими цели и необходимо е политиците и лицата, взимащи политически решения, да получават информация за резултатите. Необходимо е да има количествено измерими цели, и това се посочва, обаче все още нещата са твърде неясни. Аз бих предложил целевите показатели на европейско ниво да бъдат обвързани с цялостните европейски приоритети, които въжат за всички райони в Европа, докато програмните целеви показатели трябва да бъдат насочени върху уместността и подходящия характер на предприеманите мерки. За да се реши проблема с двата комплекта целеви показатели, Необходимо е, според мен, да се промени самата система за измерване на резултатите от политиката. Необходимо е да се въведе макроподход, който ще работи въз основа на съвкупна информация и микроподход, който ще работи върху конкретни данни. В момента сегашните макропоказатели трябва да бъдат запазени, но има ясна потребност от преразглеждане на сегашните показатели, така че те да могат най-добре да отговарят на целевите равнища на ниво Европейски съюз. Освен това, ясно е, че има нужда да се разработи и микроподход. Той ще работи с определени показателни райони в Европейския съюз за да разгледа въпроса за причинно-следствената връзка, т.е. как и защо се случват нещата. Смятам, че само използване на този двоен метод ще ни позволи да разберем ясно какво точно се случва в селските райони в Европа. Що се отнася до последния въпрос, бюджетните съображения? Очевидно е, бюджетът на ОСП най-вероятно ще бъде намалява в бъдеще – поне в съответствие с бюджетния преглед и много други документи. Това означава преструктуриране на средствата в съответствие с стълбовете и в зависимост от отделните държави членки. Идеята да бъдат прехвърли инструментите от втория стълб в първия стълб очевидно ще бъде последвана от преконфигуриране на съответните бюджетни средства, заделяни за съответните стълбове. Това преразпределяне е необходимо също така да бъде извършено и от държавите членки, тъй като сегашните бюджетни средства от държавите членки много силно се различават в зависимост от държавата членка и е необходимо да се откажем от подхода, когато бюджета зависеше само от представянето в миналото. Необходимо е държавите членки да извършат преразпределението на бюджета в основа на обективни критерии. Аз смятам, че трябва да имаме такива обективни критерии, които са ясни. Най-вече това го иска европейския данъкоплатец. Много е трудно да бъдат определени конкретни показатели, които биха най-добре биха отговаряли на потребността да се измерват обективните критерии, но аз предлагам да се използват показатели като е, земеделска площ, е, Натура 2000 и БВП на глава от население. Те всички са известни, те всички се измерват по един и същи начин с цяла Европа и това са едни устойчиви категории на и економическата, екологичната и социална сфера. И те се прилагат в цяла Европа. С бюджетните съображения е свързана и ролята на развитието на селските райони в европейската политика. Обаче тази роля не е ясна. Твърди се, че ОСП трябва да запази политика за развитие на селските райони като свой компонент, но има също и аргументи, че тези две политики трябва да бъдат разделени. Аз мятам, че това не е ефективно, тъй като хората в селските райони като цяло се стремят към подобрение на условията си за живот. И те не се интересуват от това по каква линия идват средствата за това. За това аз бих препоръчал да бъдат обединени всички политики, свързани с съските райони, в една обща политика и да бъде създаден един общ фонд, което ще доведе до по-голяма ефективност при решаването на проблемите в селските райони, ще бъдат отстранени при покриванията в дейността на различните европейски фондове и ще бъде осигурена по-добра координация на тези политики. Ясно се вижда, че сегашните програми за развитие на селските райони се управляват от няколко национални агенции и органи и никога не са били обединени под един, да речем, чадър, какъвто е развитие на селските райони. това е необходимо да има единен Европейски фонд за развитие на селските райони. Накрая, твърде рано на този етап да се определи точната роля на развитието на селските райони в бъдещата ОСП, но бих могъл да предложа следните заключения. В първата част на моето изложение подчертах, че предложенията в съобщенията не са достатъчно подробни в много случаи и че предложенията не отговарят изцяло на дефинираните предизвикателства. Бъдещата ОСП очевидно ще бъде определен от няколко институционални фактори. Те всички трябва да бъдат отчетени. Ролята на развитието на съските райони е като че ли придобива по-малко значение във втория стълб и няколко инструмента от втория стълб като че ли ще бъдат обхванати от екологосъобразния първи стълб. Не се предвиждат сериозни промени в приоритетите, обаче аз подчертавам, че бедността е един от най-важни и най-спешни за решаване проблеми. Разработването на политиката за развитие за Саските райони трябва да се основава върху подход, който е свързан с резултати. Необходимо е да има един двоен комплект от целеви показатели, метки за измерване. Преструктурирането на бюджетните средства трябва да се основа върху обективни критерии. Вече съм посочил тези показатели, един от които е БВП на глава от населението. Обединяването на всички политики, свързани с селските райони, е необходимо и това ще се постигне чрез създаване на един нов фонд или и също, извинете, чрез увеличаване на ефективността на сегашните програми, отстраняване на припокриванията. И последно по място, но не е по значение, подчертавам, че бъдещата ОСП трябва да осъзнае разнообразието на земеделието в Европейския съюз и да прилага диференцирана политика, която не се стреми към прилагане на един еднотипен универсален подход в цяла Европа. Много ви благодаря за вниманието.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 и толкова разминаващи се в е, трактовката на основнията. Това за нас е много полезно, защото ние трябва да взимаме решения и е много полезно да видим нещата от различен ъгъл. Така ще намираме и повече баланс и компромиси. Сега давам думата на нашия докладчик, господин Дес. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, verehrte Berichterstatter. Äh, Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Дами и господа, добър ден, добър ден на нашите гости. Както каза председателката, имаше много нови идеи, дадени от експертите. По-продуктивно беше това заседание от предходното, където коментарите бяха от по-общ характер. Част от бележките даже му задачиха. Първият оратор говори за обществени блага, господин Тангерман, и за това как да се занимаваме с тях. В своя доклад по отношение на екологичните мерки, казвам, че те трябва да бъдат в втория стълб. Комисията казва, че трябва да са по първи стълб. Казвам го, защото във втория стълб тези мерки могат да бъдат по-целенасочени. Иначе ще бъдат сложени под някаква обща шапка и към тях ще се подходи общо. Във втори стълб ще можем подходящ начин да се занимаем с тях, защото те ще бъдат конкретни, свързани с околната среда. Когато реформата на земеделската политика приключи, според мен реформата не трябва да означава повече бюрокрация, повече контролни механизми, повече тежести за нашите стопани. Разбира се, последвани от нови санкции. Не бива да става така. Имам въпрос към нашите експерти. Смятате ли, че по общите земеделски мерки трябва всичко да се случва по първи стълб, а по втори стълб нещата трябва да са напълно отделени от първи и там да имаме обществени блага във втори стълб, което към което да бъде подходено по-конкретно. Тоест, говоря за мерки, които да бъдат конкретно прилагани от отделните земеделски стопани. Господин Тангерман. Вие казахте, че ако прехвърлим нещата от първи към втори стълб, това не трябва да води до съфинансиране, т.е. трябва да се случва без съфинансиране, казахте вие. Можете ли да коментирате този въпрос? И последния оратор. Говорихте за а, селските райони този парламент често казваме, че земеделските въпроси трябва да бъдат част от земеделската политика, но за такъв тип мерки трябва да има съответно съфинансиране. Сега не знам ви откъде сте, но аз съм от един регион, в който в продължение на 40 години ние изоставахме що се отнася до земеделието. Говоря за един район в Германия. И нещата се подобриха, защото инфраструктурата наскоро бе усъвършенствана. Така че в зони, в които има бедност в Европа, а това най-често се случва в селските райони, където хората трудно свързват двата края, опитът ми показва, че трябва да инвестираме в инфраструктура за тези хора. И това би могло да стане, като се прилагат структурни мерки и се подпомагат политиките за развитие на селските региони. Тоест една комбинация между двата, двете политики. Още един въпрос към експертите. Как да бъде упростена тази система в бъдеще? Аз се опитвам да го направя, опитвам се да дам идеи в доклада си за упростяване на тази политика. И срещам трудности е, при изготвянето на доклада, особено що се отнася до съобщението на Европейската комисия. В много от сферите съобщението на Европейската комисия е доста неясно, много общо и не се предлагат конкретни мерки които според мен трябва да бъдат приложени. Сега, имаме Лисабонски договор, имаме съвместно вземане на решение между парламента и Европейската комисия и съвета. И един такъв неясен доклад, неясни предложения от страна на Европейската комисия по никакъв начин не работят в посока постигане на нашите цели. Аз в доклада си се опитвам да бъда конкретен. Той, разбира се, ще бъде преведен следващите няколко дни и си мисля в него да навляза наистина в повече подробности, отколкото предлага предложението на Европейската комисия. Не искам да ви дам един доклад, който да се занимава само с бъдещето на ОСП по един повърхностен начин. Необходим ни е един доклад, който да получи ясна подкрепа в Европейския парламент и за да се получи такава подкрепа, докладът трябва да бъде конкретен – Надявам се останалите парламентаристи да са съгласни с мен по този въпрос. Смятам, че тук в парламента трябва да зададем една ясна посока за бъдещата ОСП и е, да изпратим ясно предложение към Европейската комисия. Благодаря, казва председателя, сега господин Капола Сантос. Obrigado, Presidente. agradeço muito, е, não só a intervenção dos peritos, mas como... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите експерти за представенията, които направиха. Те бяха изключително полезни за нас, особено за едния дебат по доклада на колегата. Има едно нещо, което ме изумява най-много. И то е свързано с основната сфера на този е, съобщение и то е свързано с преките плащания. Те трябва да бъдат реформирани. В своите коментари господин Тангерман, а между другото аз не съм съгласен с вас, много се извинявам, защото и вие трябва да ни изясните някои неща. Та, а, вие, господин Тангерман, заявихте, че единните плащания ще трябва да бъдат давани за подпомагане на приходите, доходите на хората, а не за развитие на обществени блага. Освен това, казахте, че трябва да използваме втория стълб за конкретни мерки и трябва да няма съфинансиране. С това съм съгласен. В предложението на Европейската комисия се говори за блага, говори се за териториални съображения. И говорим за един многофункционален модел – Казвайки всичко това, ние от години сме запознати с тази проблематика. Така че искам да потвърдите това, което заявихте пред нас. По отношение на втория стълб и за това как трябва да бъде използван той, защото по това ще дебатираме тук в Европейския парламент по-нататък. Благодаря. Благодаря, казва председателя Херберт Тофман. Благодаря. Изслушахме много интересни коментари в днешните представения. Голямата част от нещата, които се казаха, са неща, които знаем от миналото, просто бяха потвърдени. Е, много ми беше интересно казаното господин Тангерман. Той говори съвсем ясно. И той каза, че в е, втория стълб е, трябва да включим земеделската политика. Там и е мястото, а не в първия стълб. Би било една добра идея да видим какво са направили държавите членки, що се отнася до опазването на околната среда с мерки по втори стълб може да се окаже, че държавите членки са похарчили 95% от фондовете си за дейности по първи стълб, а не за дейности по втори стълб. С други думи, няма голяма част, няма много, извинете, екологична политика в земеделската политика, т.е. опазване на питейната вода и така нататък в отделните държави членки е било предприето по втори стълб. Следователно, смятам, че екологичните елементи във втория стълб и в земеделската политика трябва да бъдат подсилени, за да можем да правим това, което трябваше да правим, що се отнася до екологична политика вътре в земеделската политика, в втори стълб. И съм напълно съгласна с господин Тангерман. Тези неща трябва ясно да бъдат записани. Кое е в първи стълб, кое е по втори стълб. Сега за упростяването на нещата за малките и средни ферми. Мисля, че отново становище на господин Тангерман беше съвсем ясно. Не става дума за това да имаме единно плащане за малките ферми, малките холдинги нито пък да, им, да ги заливаме с административни задачи. Трябва обаче да мислим в рамките на една система за многогодишни плащания. Или да им дадем едно плащане в рамките на 5 години, вместо всяка година да им правим малки плащания. Това ще даде до, демокра... до бюрокрация. По последното представяне но всъщност то се отнася до всички представения. Много се радвам, че говорихте за бедността в а, селските райони. Това е един от проблемите. Може би обаче той е свързан с друг един проблем и той е свързан с застаряването на населението в селските райони. И това е един проблем, с който трябва да се справим. Той не е много засегнат в съобщението на комисията, но трябва да бъдем справени, да се справим с него. Благодаря. Господин Шикерски. Я мисля, че шкода że jest mało czasu, bo naprawdę jest o czym и о... аз определено искам да имахме повече време. Толкова много неща могат да се дебатират и да размишляваме след тези презентации. Изчетох някои доклади на господин Тангерман и много съжалявам, че нямам време. Но конкретно. Така е, вярно е, че има предизвикателства и някои от тях не са съвсем ясни. Някои от предизвикателствата вече са формулирани като цели и Предложението се облича в е, цели, които са свързани с еко и така нататък. Аз е, нямам нищо против. Е, в момента се намираме в конкретна политическа ситуация и няма и какво, кой знае какво друго да предложим. Така че, ако се задържи нивото на доходите за тези стопани, това е, е сигнал за стабилност на политиката на ОСП. Но за различните страни и членки трябва да имаме и различен поглед по отношение на хронологията, на историята им. И ако искаме да се запази нивото на подпомагаме, трябва да направим е, промени в бюджета. Той трябва да е по-гъвкав. Освен това има един проблем. Толкова много са целите, формулирани в ОСП, климатични проблеми, развитие на селските райони, естествено, денакоплаците са обезпокоени. Шаров jeśli realizuje... realizuje. Фермерите получават средства не само от ОСП, но и от други инструменти, ако могат съответно да постигнат техните цели. До, с това приключвам. Я również chcę podziękować. Господин Калиновски. Аз също искам да благодаря на експертите за интересните представения. Но искам да коментирам и един подход, който спомена господин, който бе споменат от господин Тангерман, когато говори за бъдещето на ОСП. Той даде своята оценка на съобщението на Европейската комисия. Ние, според мен, трябва да сме наясно, че ОСП става все по-малко конкурентно способна в Европа. Ние не можем да спечелим надбягването с конкурентите ни на световно ниво. Така че въпрос е има ли марш за маневри? Можем ли да намерим компромис, ако искаме да бъдем конкурентно способни и да правим реко... реформи и да бъдем да изпълняваме съображенията за опазване на околната среда. Ще можем ли да направим това или ще губим в следващите 7 години? Сега, за директните плащания. Дали сме от новите или старите страни членки – въпросът стои различно. Има различни региони, плащанията са различни. Метеорологичните условия са раз, е, различни. В Европейския парламент говорихме в своя доклад за обективни критерии, но ние губиме тези обективни критерии. Трябва да, да решим кои са те. Професор Тангерман също говори за понятието активен фермен. Това е отлична идея. Трябва да мислиме по, в този аспект. Това трябва да е собственика на земята, който я обработва. Естествено, може да се на, на, вземе под найем земя, но тогава вече е, дохода, парите за тази земя представляват проблем. Поне в моята страна това е голям проблем. И накрая, как да се разпределят е, инструментите и парите между първи и втори стълб? Смятам, че тук има големи разлики между новите и старите страни членки. Говори се за цифри 80% и 20%. Аз лично смятам, че не бива да решаваме твърдо тези цифри, а да отчитаме различното естество на различните страни. Благодаря, господин Раймерс. Hätte... Госпожа, извинете. Няколко кратки съображения. Финансовия проблем. Няколко пъти се спомена тази тема. Нашите експерти говориха за промяна на съфинансирането, за да се засили развитието на селските райони. Също трябва да дадем възможност на земеделските производители да се пригаждат към климатичните промени. Това се подценява. Демогра... Демографичните промени, това е друг проблем. Те се засилват, а и много хора напускат селските райони. С тези неща също трябва да се справим. За това, според мен, втория стълб е изключително важен – за да може да се поддържат структурите в селските райони. В противен случай ще имаме АСП само за ОСП, извинявайте, само за няколко земеделски производители. Не бива да разводняваме целите си. Трябва да се концентрираме върху няколко основни цели. Благодаря ви. Но не забравяйте, че трябва да сме много кратки. Само за стал 2. Аз мисля, че има много сериозни злоупотреби. Имам 50 или 60 пример. Ще дам 3. Насърчаване на отглеждането на картофи в Швеция, нещо, което не е необходимо плащане на 60 хиляди на испанска ферма, която не съществува. Миналият път в пленарна зала в Брюксел споменах за едни унгарски кучета – имаше пари, които бяха преведени от европейски фондове, за да се подобри живота на кучета в Унгария. Парите бяха изразходвани, животът на кучетата не се подобри. Какво можем да направим за сълските райони? Заетост, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд. Що се отнася до околната среда, може средствата, които се събират от емисиите на въглероден двокис, да се използват за сълските райони. Същото въже и за много други приходи. Има също така нов европейски регламент, който се очаква за складиране на тор от свине, от едрогат добитък. Средствата отново могат да бъдат насочени към сълските райони. Също така премахване на праха от складове за зърнени продукти и също така много други мерки за подобряване на здравословните условия и по-добри здравословни условия на труд в селските райони. Те, благодаря, господин председател. Съвсем накратко два въпроса към професор Тагерман. Не ви разбрах съвсем добре. И Вие казахте, че ако прехвърлим а, компоненти за втория стълб в първи стълб, това няма да отговаря на критериите на ОИСР. А не, вие казахте Световна търговска организация, извинявайте. Тоест, вие казахте, че има несъответствие с целите на Световната търговска организация. Ist, verstehe ich nicht ganz, weil äh, wenn, wenn wir nicht die erste... Има. Има някои неща, които изобщо не разбрах. Тоест, вие казахте, че ако не направим първия стълб по-екологосъобразен и ако не включим мерки по, околната, по опазване на околната среда втория стълб, то тогава комисията няма да може да постигне поставените от нея цели. По принцип аз смятам, че ОСП цели да има устойчиво замеделие, както в рамките на първия, така и на втория стълб. Благодаря, Мартин. Госпожа Калнияте. Eh, Благодаря, господин председател. Ще говоря за преките плащания. За латвийските селскотопански производители това е най-важният момент. А вие казахте, че вие не виждате каква е основата за тези плащания. В Латвия за много селскостопански производители ОСП нищо не означава, ако няма преки плащания. И необходимо е да се запази конкурентоспособността на Европа като цяло. Това, което ние предлагаме, е да се въведе яснота в системата. Преките плащания очевидно ще бъдат по-низки и държавите членки ще трябва да компенсират това намаляване. Вие говорите за 75% от средните плащания или от нивото по-скоро на средните плащания. Ой, ние смятаме, че за да има достатъчно гъвкавост, трябва да предвидим максимум от 120%. Разбира се, необходими са обективни критерии, когато говорим за развитието на селските райони. Господин Йомбор говореше за това. Необходимо също така е да се разгледа населението и доколко са населени тези селски райони, необходимо е да се види каква земя има и с каква земя разполагаме в селските райони. Ако имаме земеделски земи, то тогава трябва да се подобрят условията за производство. Това означава също да има осигурено с машини, оборудване, гориво. Бих искала да чуя мнението на експертите. Yes, Господин Николсън. Сега, разделението между първи член, извинете, първи стълб и втори. Явно тук ще се води битката. Първи оратор говори за това да се отделят едните плащани на плод към преките. Плащахме... Когато човек се подготвяше, подготвяше за всяко едно от производствата, които имаше. След това имаше един период 2002 година, където имаше единно плащане на ферма. Е, добре, какво да направим? Как да ги плащаме? Всички казват, че не може да се плащат 2013-2015, това, което е имало а, в фермата 2002-2003, т.е. на базата на стари данни. По-добър референтен период ли, по-скорошен референтен период ли да изберем при разпределението на фирмите и след това може ли, ако искате ме поправете, разбира се, що се отнася до овцевътството и други такива животновъзки дейности, те западат откакто бе въведено това плащане, може и да бъркам. смятам, че общата земеделска политика трябва да бъде земеделска политика. Тя не трябва да бъде екологична политика и със сигурност не трябва да бъде социална политика. Благодаря. Благодаря, Джеймс. И сега госпожа Родост. Благодаря. Искам да благодаря на експертите за изключително интересните представения. Господин Тангерман, в своето представяне вие съвсем ясно заявихте, че имат известни съмнения по отношение на преките плащания. Казахте, че те някакси не са пряко обвързани с производствената сигурност. Затова искам да попитам. Има много хора, които оставят земеделието и то огромни групи хора. Ами, какво ще кажете за непреките плащания? За да може да не оставят земеделието. Казахте, че преките плащания се отразяват в цените. В Германия хората, 11% от а, доходите на хората отиват за храни. Между другото, не смятам, че е много висок този процент. И според мен, може би дори малко повече трябва да харчим, но за добра храна, качествена храна. И накрая, нещо много интересно. Казахте, че добре е смислено да има справедливост, но може би трябва да има някакъв а, тест на доходите. Какво искате да кажете с това? Да подготвим тези мерки с, с социалната помощ, например, в Германия. Т.е. всеки един фермер трябва да обяви какви са доходите му и след това да бъде подпомогнат. Как го виждате това в конкретика изразено? Благодаря, каза председателя. Трябва да се извиня. Съжалявам, че закъсняваме. Ще дам на гостите думата. Наистина съвсем кратки отговори, моля ви. Първият е професор Тангерман. Благодаря, господин председателю, за всички интересни въпроси и бележки. Няма много време, затова наистина ще бъда съвсем кратък. Основното, според мен, тук е как ще се финансират тези е, блага по първи и втори стълб? Няма ясен отговор. Не, всъщност има. Ще се финансират по втори стълб, защото във втория стълб човек може да бъде много конкретен, като насочва мерките към съвсем конкретни цели. Не всеки хектар в Европейския съюз трябва да бъде обект на един и същ подход от страна на същия този съюз. На това трябва да има нюансиран подход, зависимост от съответното място. Това пък от своя страна означава мерки по втори стълб. Смятам, че имаме нужда от една политика, която да е по-целенасочена и това трябва да бъде приоритет. Нали? Да прехвърлим целите си от първи стълб в втори стълб. И след това възниква въпроса с съфинансирането – ако направим модулирането, не знам дали си го спомните, преди то се случваше, там предвиждахме нещата от първи към втори стълб и след това добавяхме съфинансиране от е, държавите. Ей, това увеличава средствата. Няма такъв см... и няма смисъл да се прави да такава една система. Сега ще ме речете революционер, но по принцип е вярно, че държавите членки трябва да се финансират, защото те също вземат решение заедно с нас, къде точно да се произведат тези блага и на къде да се насочат. По-добре държавите държавите членки да имат по-малка вноска в бюджета на Европейския съюз за земеделие и да плащат повече а, в рамките на съфинансирането, за да бъдат по-отговорни по прилагането на ОСП. След това единица публично благо. Точно това се случва във втория стълб. Решаващият момент тук е че плащанията се описват в договорите. В договорите между публичните власти и фермерите. И в, не, в този договор се казва точно какво трябва да направи фермера и след това му се плаща точно за това, което е изпълнил по договора. Тези плащания не могат да бъдат калкулирани точно, но е важно да се опише какво трябва да направи фермера и това да бъде записано в договор, така че той да знае какво да направи. Това ще бъде записано. И тогава вече може да се спори колко да бъдат големи плащанията за изпълнението на този договор от страна на стопанина, но това е друг дебат за други експерти в друг заседание. След това бе зададен въпроса защо това не отговаря на СТО, тази промяна, която предвиждаме. Преките плащания по-настоящем се обявяват пред СТО като такива, които принадлежат към зелената котия. So sein, man... И ако те трябва да отиват там, то тогава не трябва да произвеждаш като фермер, за да ги получаваш. Така че ще променяш сеидбата или реколтата си, само ако ще произвеждаш. Иначе защо да променяш? Ако сте нямали преди това никакви сейдби на този терен, как да ги промените, след като не е имало нищо? Плащат се средства за производство. Ако това е предпоставка, то тогава вече тази помощ не трябва да бъде обявявана като помощ по зелената или влизаща в зелената котия. И накрая проблемите за продоволствената сигурност и земеползването. Земята не напуска земеделските региони. Нали така? Има малки е, терени, които се ползват е, за сгради, за други неща, но така или иначе земята не изчезва. Изчезват хората. Тоест, е, въпросът е друг. След това приходите на земеделските стопани, доходите им. Ако искаме да погледнем сериозно на този въпрос, то в бъдеще, може би ще искаме да имаме равно разпределени или справедливо разпределени директни плащания. Ако трябва да бъдем справедливи, то тогава трябва да видим колко получават хората по-настоящем. Приемам, че Примерно, английската кралица има достатъчно земи и съответно няма нужда на нея да й даваме преки плащания за всичките тия земи, но бедните фермери имат. Казвам го това като един пример. Сега не говоря за това, че тя си плаща данъците по принцип. Благодаря. секунд, па плюс. 45 секунди. Първо, мисля, че трябва да бъдем конкретни и че дявола е в подробностите. Тоест, може да имаме велики идеи, но е много важно да дали ще разпределяме помощи, които напълно не са адаптирани към несигурността. Също, управлението на рисковете. Там трябва да има средства. Това е много важно. И второ, напълно благо, благосклонно се отнасям към това в е, първия стълб да има повече разнообразие в, е, примерно, мерките за развитие. Да има един път да се определят е, критерии, за да се дава повече същество на първия стълб. И смятам, че трябва да бъдем много бдителни, за горния прак на помощите спрямо доходите. Защото тук се поставя въпроса именно кой ще излича ползи от Европа. Благодаря. Анкора пер поки минути. Господин Шамбор, моля, няколко минути само. Okay, several, uh, number of Имаше редица бележки, свързани с връзката между селскотопанската политика и политика за развитие на селските райони. Смятам, че uh, политиката за развитие на селските райони не трябва да бъде посветена само на селското стопанство. Разбира се, това е важен компонент, но освен селско-стопанската политика има още няколко възможности за политика за развитие. Не можем да решим всички проблеми в селските райони. За това смятам, че Селското стопанство и политиката за него са една важна част от една по-обща политика за развитие на селските райони. За упростяването на системата за оценяване смятам, че за да дам кратък отговор, трябва да упростим показателите. В момента има над 100 показателя, така че трябва това да се упрости. Но още един важен въпрос е, че системата за оценяване не работи добре. В много случаи хората казват, че това е просто попълване на квадратчета. И последно, за връзката между бедността и застаряването на населените в селските райони. Абсолютно съм съгласен, има ясна връзка между тези два явления и смятам, че политиката на европейско ниво трябва да се вземе с този проблем. Благодаря ви, председателят. Благодаря на всички ви. Разбира се, преди всичко благодаря на нашите експерти имахте, имахме един много интензивен дебат, получихме много информация, която ни предстои да обмислим. И продължавайки казаното от професор Тангеман, се замислям. Какво би казал Конгресът на САЩ във връзка с последните думи на професор Тангеман? И така още веднъж благодаря на нашите експерти. Ще се видим на следващото ни заседание на 28 февруари в 3 часа след обед.